Моля да заемете местата си. Моля да вземете местата си. like at every one university. <laughs> Моля да заемете местата си, за да можем да започнем нашата конференция. Разполагаме с превод на всички официални езици на Европейския съюз. Моля да проверите канала, който ви интересува. Er ehm, За нас днес е радост да приветстваме председателя на Европейския парламент, господин Ежи Бузек. Той е ще произнесе уводното слово към тази конференция. Добре е дошъл, господин председател. Имате думата. Моля. Uh, Благодаря. Ние май си научаваме езиците, защото ви разбрах без да слушам превода. Това беше на шведски. Чудесно. Чудесно става. Уважаема госпожо председател, госпожо комисар, госпожо министър, уважаеми колеги, членове на Европейския парламент, колеги от всички парламенти на държавите членки, госпожи и господа. Всъщност, честваме Международния ден на жената – Възможно най-добрата тема беше избрана за честването. Насилието срещу жените. Това е най-тъмната и трагична страна на днешната реалност в Европа. Трябва да започнем да действаме, а не само да говорим. Сега идвам от едно заседание на Парламентарната асамблея на Европа и Средиземноморието – в края на срещата имаше препоръка Комитета по жените на тази организация прие декларация, чрез която се казва, че ще се защитават жените срещу насилие, ще се насърчава тяхното участие в политически и економическия живот, ще се защитава тяхното достоинство и така нататък. Ние нямахме предвид само района на Южното и Източното Средиземноморие. Трябва да отчетем и ситуацията в Европа. За това нашата среща е толкова важна. Благодаря на всички организатори от името на Европейския парламент. Нашата комисия по жените участва тук. Благодаря на всички представители на националните европейски парламенти. Това е изключително важна инициатива. Също и съвета по заетост, социална политика и въпроси по потребителите, така наречения съвет ЕПСКО, има един много важен проект, който се казва Обединете се, за да се справим с насилието срещу жените. Това е проект на ООН. Фонда за развитие на ООН и неговата връзка с въпросите на жените. Всичко това е изключително важно като дейност. Госпожа председателя каза, че има превод на всички европейски езици и затова нека да премина на майчиния си език сега. Ние всички знаем какви са цифрите. Всяка четвърта пълнолетна жена е била жертва на насилие поне веднъж в живота си. Всяка десета жена е жертва на сексуално насилие. 15% от жените в Европа са жертва на насилие всеки ден. Насилието срещу жените е престъпление срещу самите жени, но и срещу основните правила на човешките отношения. В Европейския парламент имаме комисия по въпросите на жените и равенството между половете. Тази комисия се опитва да разреши проблемите на повече от 50% от гражданите на Европейския съюз. Имаше резолюция срещу насилието срещу жените от ноември миналата година. Тя е изключително важна. Насилието срещу жените не е нещо ново. Новото е, че говорим за тази тема, че се опитваме да се справим с страховете, с чувството на безпомощност. Поне нашите действия мисля, че могат да помогнат, за да се справим с безпомощността на онези жени, които са жертви на насилие. Естествено, най-важното е да се действа. Онези, които извършват актовете на насилие са онези, които са най-близки до жените, членове на техните семейства и това ни затруднява особено много. Тук искам да благодаря на Европейската комисията и на господин Баро за това, че се ангажира с дейности, насочени към борбата с насилието срещу жените. Искам да благодаря и на Испанското председателство, което определи тази тема като една от своите приоритети. Посетих Френския парламент, разговарях с представители на испанското правителство, надълго и на широко обсъждахме този въпрос. Ние в Европейския парламент ще наблюдаваме действията на Европейския съвет и на Европейската комисия. Искам да благодаря на колегите Алмагро и комисар Рединг за това, че са тук сред нас. Госпожи и господа, важно е да се отчете факта, че Европол не се занимава с насилието срещу жените. Няма статистика в тази област, няма дейности за превенция. Открих това само преди няколко дни, когато търсих информация в интернет по въпроса. Това е нещо, което трябва да се промени. Говорим за драстични проблеми. Нека да не забравяме, че жените в своята трудова дейност не са третирани наравно с мъжете. По-трудно е за тях на трудовия пазар, особено сега, когато има засилваща се безработица. Майките трябва да продължат да работят. Ако искаме да се справим с демографската криза в Европа, не можем да решаваме проблемите на кризата за сметка на жените. Умнежи жени, които искат да останат в къщи, трябва да могат да останат и да отглеждат своите деца чрез фискални стимули, например, колкото повече деца в семейството, толкова по-низки данъци или нещо подобно. Но не забравяйте, най-важното нещо е борбата с насилието срещу жените. Имаме представители на 27 национални парламенти днес. Изключително важен е момента. Имаме драматични случаи на жертви, които днес са сред нас. Те иллюстрират трагедията на всички жени, ставащи жертва на насилие. Искам да изкажа моето съчувствие към всички вас. Аз лично съм ангажиран с кампанията, която обсъждаме днес. Можем да спрем насилието. Насилието срещу жените е нарушаване на едно основно човешко право. Едно общество, което позволява такова насилие да съществува, се превръща в брутално общество. То не е общество, в което искаме да живеем. Благодаря ви. Благодаря. Изключително много се радвам в качеството си на председател на Комисията по равенство между половете на парламента да благодаря сърдечно на председателя на Европейския парламент господин Бузек. Неговата реч беше изключително вдъхновяваща, освен това той демонстрира своя ангажимент в качеството си на председател на парламента ангажимент насочен към въпросите на равенството между половете. Това показва, че ние заедно наистина можем да постигнем резултати. Сърдечни благодарности към председателя на парламента Ежи Бузък. Изключително много се радвам, освен това, да Приветствам тук депутатите от националните парламенти, депутатите от Европейския парламент и разбира се всички участници тук днес. Добре дошли на всички! Искам да благодаря и да приветствам с добре дошли някои граждани не само на страни от Европейския съюз, но и на страни извън Европейския съюз, които участват в тази кампания, чието афиши виждате навсякъде. Кампанията, която се казва We Can Stop It. Можем да го спрем. Добре дошла на Андрея Белабаря, Бреда Дейл, Натали Уорд и Сайна Мария Мокеба. Пол и Лом. Добре дошли на всички вас. Благодаря за това, че участвахте в кампанията с а, разполагането на афиши преди днешния ден. От няколко години насам в Европейския парламент имаме традиция във връзка с Международния ден на жената да споделяме какъв е нашия опит. Ние имаме различни предложения за това как можем да изкараме на бял свят. Председателката няма микрофон в момента. Да изкараме на бял свят нашата позиция Тази тема, която избрахме тази година, насилието срещу жените, този мащабен проблем, който се поражда в различни форми, Избрахме тази тема насилието по признак пол, защото заедно с Испанското председателство взехме подобно решение и се радваме, че Испанското председателство поставя акцента върху борбата с насилието срещу жените. Това показва, че е възможно и необходимо да се спре насилието. Затова избрахме лозунга We can stop it. Можем да го спрем. Независимо колко широко разпространено, колко ужасно е това насилие, ние искаме да покажем, че е възможно да се спре то. Днес ще чуем изказвания на различни оратори от различни места, представители на важни институции, които работят с борбата срещу насилието, срещу жените в глобален мащаб или на ниво Европейски съюз. Радвам се, че днес ще чуем много интересни изказвания, които ще ни дадат идеи и предложения за това как можем да продължим работата в тази действителност, маркирана, белязана от това насилие. Искам да ви напомня за резолюцията на парламента, приета на 10 февруари. Тя има за тема борбата с насилието срещу жените. Комисар Рединг вероятно също ще разкаже за едно проучване, което комисията направи във връзка с Международния ден на жената. То показва, че сред гражданите на Европейския съюз насилието срещу жените е тази тема, която е основен приоритет. Когато гражданите казват какво трябва да се направи, какво е важно да се свърши. Затова си мисля, че подемането на тази инициатива е нещо изключително добро. Защото тя отговаря на онова, което желаят и очакват от нас нашите граждани. Преминаваме нататък по програмата. С радост приветствам министъра по въпросите на равенството на Испания, Както вече ви казах, Испанското председателство поставя акцента върху борбата с насилието срещу жените. За мен е радост да приветствам тук министъра по въпросите на равенството, госпожа Бибияна Аидо Алмагро. Имате думата, госпожо министър, добре дошла. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, депутати, господин председател на парламента, госпожо председател на комисията, първо бих искала да ви кажа, че за мен е изключително удовлетворително, че съм тук сред вас. Искам да благодаря на госпожа Свенсън, че ме покани за участие в тази конференция. Действително, като демократи имаме сериозна отговорност и за мен е привилегия, че мога да говоря тук в Европейския парламент, който представлява милиони граждани на Европа на 27-те страни. Година 2010 е ключова година за изграждането на Европа в 21 век. Ние изграждаме по-солидна Европа с нови институции – повишението на правомощията на тази асамблея е истинско предизвикателство, а освен това сме изправени пред економически предизвикателства за следващото десетилетие. Говори се постоянно за начините, по които трябва да превъзмогнем економическата и финансова криза. Говорим също така за устойчиво развитие, и за това 2010 година е ключова година, но също е ключова за равенството между половете. Това е, е съществена цел за Европа. Ние разгледахме в рамките на ООН осъществяването на платформата от Пекин в продължение на 15 години. Освен това, 17 правителства от Европейския съюз в Кадис през февруари препотвърдиха ангажимента си в областта на равенството на половете на равнище взимане на решения – в Европа. И така, в този контекст, който е всъщност контекст на самокритика и на поставяне на нови цели в областта на равнопоставеността на половете, трябва да подчертаем явлението, свързано с насилието срещу жените. Искам да поздравя парламента, че избра да се подчертае този аспект, защото никога няма да постигнем равенство, ако не изкореним всякакви форми на насилие срещу жената. Мисля за домашното насилие, но мисля също така и за трафика на жени и трафика на млади момичета с цел сексуална експлоатация. Робството на 21 век е именно това явление, така както бе и определено в рамките на ОНЕ. Също така трябва да говорим за практиките в някои култури, където се насилват жените насилствените бракове, например, или е, други видове престъпления. Всичко това са брутални престъпления с един и същи корен. Неравенството между мъжа и жената, преобладаващата роля върху жената, която е била осъществявана в продължение на векове. Ние трябва да сложим край на това явление и в рамките на нашите граници и извън, защото никаква форма на насилие не се е, толерира в е, едно цивилизовано общество. И особено такова насилие, което просто наказва половината е, част от човечеството, просто защото те са жени. Когато преразглеждаме тази платформа, установяваме, че някой е, има положителни стъпки, но има още много неща, които трябва да се свършат за постигането на целите. Трябва да се развият стратегии, трябва да се развият национални планове, за да можем да а, е, преустановим всякакво насилие. Опитахме се да развием някои методи за превенция и можем да кажем, че тук действително има напредък, има сериозна крачка през 2010 година, защото само преди една седмица в Европейския съвет се приеха заключения за изкореняването на насилието срещу жените. 27-те правителства на Европейския съюз установиха основа за единни действия в Европа, именно в областта на насилието срещу жените защото Лисабонския договор ни задължава да поставим гражданството в центъра на нашата загриженост. Ежедневието на нашите граждани е централен момент за нас. Те трябва да бъдат подкрепени от правителствата. Европа се извисява, когато се бори срещу всякакъв вид насилие, когато прави от насилието а, своя приоритетна кауза и когато се опитва да се бори срещу всякакъв вид насилие. Като се подчертава и аспекта превенция, но и аспекта помощ на пострадалите. Трябва да се изгради стратегия за борба срещу а, насилието и тази стратегия е разработена от комисията. Това ще бъде много важно за развиването на всички тези мерки, но това ще бъде също и мястото, в което ще се срещнат всички инициативи на държавите членки и на всички дружества, организации на жени и по този начин ще се отрази и нашата решимост да сложим край на това насилие в Европейския съюз и отвъд нашите граници. За да успеем, ще трябва да намерим валидни показатели за 27-те страни, трябва да развием методи за събиране на данни. Някои ангажименти бяха вече взети в рамките на платформата от Пекин. Имаме нужда от е, надежни източници на информация и ще трябва да можем и да оценим съответните резултати. Всички сме се споразумяли, че трябва да се опитаме да осъществим, да изградим една европейска обсерватория на насилието срещу жените, защото само в момента, в който ще имаме достатъчно информация и познания, ще можем да сложим край на митовете и на това тежко явление. Така че сега задачата ни е действително да наблюдаваме нещата, но задачата ни е и да действаме. Трябва да се опитаме е, да направим кампании за превенция, за да можем да допринесем за подобряването на положението. Това наистина е много важно особено сред по-младото население, защото, дами и господа, трябва да подчертаем факта, че насилието срещу жените трябва да стане видимо, за да можем да се борим срещу него. Трябва да направим публично достояние всичко това, което до сега беше скрито и което беше е, свързано с е, някакви традиции. За това ми се струва, че ще трябва да осъзнаем на европейско равнище е, това явление и да определим една европейска година за борба срещу насилието срещу жените. Една мярка за помощ, например, се конкретизира. Държавите членки ще могат да се възползват от безплатния телефон за пострадалите. Това е важно да се разшири на европейско равнище. Трябва този телефон да стане безплатен. И трябва също да се разбере, че различните мерки трябва да бъдат всестранни, да се вземат във всички области. Напомням ви, че парламента в момента разглежда предложението за директива. Тази директива ще бъде твърде полезна за жертвите на различни престъпления, като например жертвите на престъпления, свързани с неравенството в половете. Не трябва страха и заплахите да покриват престъпниците. Трябва наистина всички жертви да могат да бъдат защитени във всички държави. Защото ние не искаме нито една жена да бъде рубиня, да не рубува нито на страховете, нито на каквато и да било причина на трафик. Защото много често става въпрос за жени или за млади момичета, които идват от други континенти, и които се експлуатират сексуално в Европа. Ние не искаме да се връщаме към гръцката митология, не искаме Европа да бъде а, жертва на някакви подобни митове. Затова ни се иска това три месечи да направим такова предложение за директива срещу трафика на хора, защото трябва да се знае, че много държави членки имат вече мерки, разполагат с национални планове срещу трафика на хора, трафика на жени с цял сексуална експлуатация, но трябва да разполагаме и с нормативна база на европейско равнище, за да можем да атакуваме именно това друго насилствено явление. Това е реалност за всички европейски градове понякога изглежда нормално, дори сякаш, че мълчаливо приемаме това явление, а то е абсолютно недопустимо и немислимо. Госпожо председател, ние вече направихме сериозна крачка напред в областта на равенството между половете, когато решихме всички заедно да разгледаме насилието срещу жените и разработването на директива и разработването на заключение не са цел по само себе си. Става въпрос за една отправна точка – в борбата срещу това насилие, което за съжаление съществува от векове и сякаш е с векове пред нас. Но така както вие го избрахте с вашето мото, ние можем да го спрем. наистина трябва да си отделим достатъчно време, за да го спрем. За съжаление, действията не, не, не падат сами от небето и трябва ние да ги решим. Сътрудничеството между съвета, комисията и парламента са абсолютно необходимо условие, ако искаме действително да сложим край на това явление. Срещу насилието ние трябва да отговорим единно, с повече права, с а, повече мерки и в образованието, и в обучението, и в превенцията. И трябва да отговорим просто с повече Европа. Благодаря. Много благодаря, госпожо министър Аидо Алмагро. С радост можем да констатираме, че парламента, комисията и Европейския Испанското председателство вървят по този път заедно. Отново ви благодаря. За мен е радост да приветствам тук заместник председателя на Европейската комисия, госпожа Рединг, която отговаря за равнопоставеността, правосъдието и основните човешки права. Добре дошла. Комисар Рединг, имате думата. Господин председател, Госпожо министър, уважаеми депутати, уважаеми господа, все пак има няколко в тази зала и мисля, че трябва да им кажем съвсем специално добре дошли, защото ние се нуждаем от тяхната подкрепа за решаването на проблемите. Радвам се, че съм тук, за да отбележим заедно 8 март, Международния ден на жената – Всъщност 8 марта мина преди няколко дни, но това няма значение, защото аз читам, че всеки ден е ден на жената. И това е така от 100 години, когато за пръв път е, е отбелязан Международния ден на жената. Ние изминахме дълъг път, но предстои още дълъг път пред нас най-вече по отношение на темата на днешната конференция насилието срещу жените, която показва колко огромни са предизвикателствата, пред които сме изправени. Благодаря за подкрепата на всички политически групи в този парламент. Благодаря също за лидерската роля на Испанското председателство, което постави насилието срещу жените като един приоритет в своя дневен ред. Президента Барозо при отбелязването преди няколко дни на Международния ден на жената, заедно с мен, т.е. един мъж и една жена, представихме хартата за жените. Това е важна харта. Тя не е просто политическа декларация на колегиума на 27-те комисари, а е ангажимент на 27 комисари за включването на въпроса за равнопоставеността на половете във всички въпроси, които разисква комисията. Това се случва за пръв път в историята на Европа. Цялата комисия ще спазва тази харта, всички комисари ще работят заедно, за да предадат видимост и интегрираност на въпросите, свързани с равенството между половете, те да присъстват във всички политики. В хартата са набелязани пет основни области за действие за следващите пет години и една от тях е за достоинство, интегритет, и борба срещу насилието, базирано на пола. Тъй като ние знаем, че всички форми за, на насилие срещу жените нарушават основни права на жените и а, момичетата. Сега ние имаме и харта за основните права като неразривна част от договора за функциониране на Европейския съюз. Всички наши действия ще бъдат а, оценявани според тази харта. Относно насилието, можем да кажем, че не само а, тези, които са тук в Брюксел, имат а, а, такова мнение. Беше проведено проучване на Евробарометър и нямаше нито едно изключение. Всички европейски жени считат, че насилието е въпрос номер едно, който трябва да бъде решен. Така че Европейският парламент съвсем основателно набляга на този въпрос, че трябва да се сложи край на насилието. Благодаря на госпожа Свенсън, която говори за насилието и тя ни насърчава да а, припомним какво би означавало а, да сте изправени пред а, а, насилие в а, семейството си, в а, а, средата, която ви е най-близка и да живеете с а, това всеки ден. А, този тип насилие все още е на табу и ние трябва да разрушим това табу. И а, жените в Европа трябва да допринесат за разчупването на а, табуто, защото това е насилие, което е близко до дома и което засяга жените в огромни мащаби. Между една а, а, пета и а, една а, четвърт от жените в а, Европа е изпитала насилие. Е, всяка четвърта жена е била изправена пред а, а, сексуално насилие. Виждаме какви а, приеми за насилие срещу жените се прилагат по време на военни действия. Госпожа Малстром е сега специален пратеник на ООН за справене с проблемите, изпитвани от жените, които се намират в военни зони. Множество жени в Европа са подложени на увреждане на гениталните органи. Това е брутално престъпление, което не е приемливо нито в Европа, нито където и да е било другаде по света. Насилието срещу жените не може да се оправдава с традиции, култура, религиозни съображения и прочие. Това е престъпление и толкова. Трябва да мобилизираме силите си, за да сложим край на това престъпление и комисията е силно ангажирана с борбата срещу насилието срещу жените. Това е отразено в Стокхолмската програма, която подчертава защитата на хората, които са претърпяли насилие, включително жените и тези, които са били обект на увреждане на техните генитални органи. Тази програма сега трябва да се приложи на практика. Борбата срещу насилието, помощта на жертвите на насилие ще бъдат високо в нашия дневен ред. През следващите дни ние ще изготвим първите законодателни мерки, с, с която ще а, укрепим наказателното право за борба срещу трафика на хора. И това предстои през едните няколко дни да се случи. Ние ще а, доразвием програмата Дафне, която вече от 10 години осигурява подкрепа за действия за борба срещу деца, младежи и която подкрепя жертвите и рискови групи. Повече от 500 проекта са финансирани по тази програма. Виждате, че Европейската комисия, Европейския съюз вече активно работят в тази област чрез програмата ДАФНЕ нейните рамки. Ние проведохме проучване за вредните традиционни практики, например насилствени женитби, увреждане на гениталните органи на жените и прочие. Ние очакваме резултатите от това проучване през април. Тези резултати ще помогнат на комисията да излезе с предложения за действия за предотвратяване на усъкътяването на жените, като използваме най-добрите практики в законодателството, политиката, включително работа с неправителствени организации в подкрепа на засегнатите жени. Искам също да засилим работата ни за борба срещу насилието, основаващо се на пола, да се сложи край на гениталното увреждане, това да залегне в наказателното право, Необходимо е да има хармонизиране на европейско ниво на въпросите, свързани с насилието срещу жените, включително и малки деца, както момичета, така и момчета. Очакваме резултатите от това проучване да ни помогнат при хармонизацията на законодателството. Госпожо председател, през ноември миналата година в този парламент вие поискахте една по-кохерентна политика на Европейския съюз за борба срещу всички форми на насилие. По-рано този месец съветът призова комисията да разработи европейска стратегия за предотвратяване и борба срещу насилието срещу жените. Ето моя отговор. През септември комисията ще представи цялостна стратегия за равенство между мъжете и жените за периода 2010-2015. Тази стратегия ще предаде конкретност на принципите, които са заложени в хартата на жените, това ще бъде една обща рамка за действие на Европейската комисия в борбата срещу насилието срещу жените, което ще се превърне в конкретна област за действие в рамките на тази стратегия. Този парламент, госпожо председател, също поиска от комисията да организира конференция на високо равнище за разработването на една по-съгласувана политика за борба срещу всички форми на насилие срещу жените. Радвам се да потвърдя, че ние ще организираме такава конференция на 25 ноември през тази година, за да отбележим Международния ден за премахване на насилието срещу жените. Това ще ни даде възможност да представим действията, предвидени от Комисията за борба срещу насилието срещу жените, както и да се консултираме с заинтересованите страни, включително с националните правителства, националните парламенти и гражданското общество. Комисията следи преговорите в, Европейския, в Съвета на Европа по конвенцията за предотвратяване и борба срещу насилието срещу жените. Резултата от тези преговори ще бъде отчетен също в нашата работа. Така, господин председател, госпожо председател, ние виждате, че ние гледаме този въпрос като много сериозен, защото насилието срещу жените е престъпление. Нека да го наричаме така и нека да кажем на света, че това действително е престъпление. Разбира се, ако всички се обединим с този лозунг, можем да го спрем. Обедена съм, че ако действително обаче искаме да го направим, не само можем да спрем на насилието, но ще го спрем действително. Сърдечни благодарности, госпожо заместник-председател на комисията, за толкова вдъхновяващите ви слова и за това сътрудничество, което ще продължим да насърчаваме. Сътрудничество между парламента и комисията. Както каза комисар Рединг, ние ще използваме натрупания опит от страна на неправителствените организации, на организациите, които работят по въпросите на жените – имаме общи задачи пред себе си. Трябва да съберем на едно целия опит и познания, за да се справим с проблема. Много благодаря на госпожа Бибияна Идо Алмагро, министър по въпросите на равенството на Испания, сърдечни благодарности на комисар Рединг и на председателя на парламента Ежи Бузек за тези вдъхновяващи уводни слова. Сега ще започнем дебата. Искам да ви напомня, че всеки участник е получил пред себе си един формуляр, който може да попълните, когато искате думата. Имаме ограничение на времето 2 минути на оратор. Трябва солидарно да се придържаме към отпуснатото ни време, за да имаме възможност да чуем колкото се може повече участници. Имате възможност естествено да участвате в дебата. Попълнете формуляра, за да поискате думата. Първия оратор, на когото давам думата, е госпожа Митрия от горната камера на румънския парламент. Имате думата. Фру Митрея. Госпожо Митрея. Изчаквам е, изказването на госпожа Митрея. Ще дам думата на госпожа Матейра. Извинявам се, казва председателката. Има списък с оратори, който вече е доста дълъг. Първо давам думата на баронеса Ретма от Камерата на лордовете на Великобритания. Имате думата. След това ще дам думата на госпожа Матейра. Благодаря, госпожо председател. Два или три коментара. В Великобритания една от четири жени е жертва на домашно насилие. Искам да поговоря малко за културните затруднения, които имаме. Великобритания разполага с едно много културно общество и аз съм представител на култура, в която домашното насилие все още се счита за норма. Понякога политиците и гражданското общество са оплашени да говорят за културните трудности, пред които са изправени младите мъже и жени. Мисля си, че ако трябва да изкореним насилието срещу жените, първото нещо е да гарантираме, че стигаме до всички жени, особено в общности, в които те нямат много право на глас. Ако не успеем да направим това, тези жени ще останат скрити жертви и ще има насилие срещу тях, което ще се прехвърля и върху децата им. Трябва да се работи, освен това, с страните, от които произхождат тези страни първоначално, трябва да има по-добро взаимодействие между парламентите на тези страни, трябва да изискаме от тях да обещаят повече мерки. Аз работя и съм работила с жени от нашите общности, които са жертви на насилие. Искам да ви кажа, че проблема се разраства, а не намалява. Сърдечни благодарности. Сега давам думата на госпожа Матейра, заместник-председател на Комисията по равнопоставеност на парламента. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, много се радвам, че проследих работата, която приключи с честването на Международния ден на жената. Това е важно за нас, представители на 27-те страни. 27 страни, които са сред най-цивилизованите в света. Това е изключително важен труд не само за институционалните доклад, докладчици, които днес действително допринасят за тази работа, но просто защото още веднъж можем да осветлим, да хвалим светлина върху света на жените днес и върху това явление на насилие срещу жените. Ние искаме отмъщение за всички тези жени, които претърпяват и физическо насилие, но и психологическо насилие в техните собствени домове, тук в Европа. Тук в Европа една четвърт от жените страдат от физическо насилие и повече от половината от тях сексуално насилие. Продължава да расте броя на е, увреждането на гениталните органи на много голям брой от е, малки момичета. Така че, нека тази година да бъде година на борба срещу насилието срещу жените и по този начин се хвърля светлина върху работата на парламента. Броя на жените, които претърпяват насилие, действително е прекалено огромен. Защитата на човешкото достоинство трябва да се гарантира от Европа и това ще изисква от нас още много е, усилия, много тежки усилия. Ние целим изкореняването на всички видове на насилие срещу жените. Ние сме доказателство за това, че действаме в тази посока. На европейско равнище има и международни конвенции, които заявяват, че трябва да се защитават жените, но самите жени трябва да водят тази борба. Трябва да се борим срещу насилието и срещу жените. Съответно има и права. Правата да живееш, правата на достоинство. В крайна сметка всичко това довежда до е, смъртта на жената като индивид в основата си всички заключения и резолюции, например, резолюцията за изкореняването на насилието срещу жените и втората резолюция, която засяга именно равнопоставеността между половете, да всички тези резолюции са неделима част от борбата срещу насилията и всъщност чрез тях всички различни групи и различни партии се споразумяват. Тук не водим идеологическа борба, а имаме инициативи, които ще позволят да се ориентират националните политики и ще ни позволят да защитим правата на жените. В заключение ще кажа, че сме стартирали работата, насоката е ясна, но само заедно ще можем, ще успеем да действаме напречно и солидарно във всички области, за да можем действително в оставащите години от мандата да успеем. Благодаря. Благодаря, госпожо Матейра. Следващия оратор е господин Фон Сидов от шведския парламент. Имате думата. Благодаря за думата, благодаря за важната тема, която разглеждаме днес. Искам да подчертая това, което вече беше подчертано. Много е важно да има предотвратяване на насилието. Преди три години шведското правителство представи план за действие с 56 конкретни точки за предотвратяването на насилието срещу жените. Имаме план за действие, мога да го раздам на тези, които се интересуват. Освен това, много е важно да имаме реакция на държавите, където има върховенство на закона. Много често знаем, че когато има насилие срещу жените, има някакъв вид наказание, но наказанието трябва да е достатъчно строго. Ефективността на правоприлагащите и на правораздавателните органи на прокуратурата трябва да се засили. Шведската полиция има информационна кампания, която е насочена към мъжете. Тя има за цел да се засилят да се засили докладването на такива престъпления. Трябва да се осмеляваме да докладваме за тези ужасяващи действия. Важно е да се намали насилието срещу жените. Това можем да изпратим и като предизвикателство от страна на лявата партия в шведския парламент към председателстващата госпожа Ева Брит Свенсон. За Швеция това е изключително важно. Благодаря ви, господин Фон Сидов. Госпожа Боскот сега има думата от Европейския парламент. Имате думата. Благодаря, госпожа председател. Радвам се да чуя намеренията на председателя и на комисаря. Необходимо е да се направи повече за хармонизиране на наказателното право. Необходимо е да има европейски подход към този проблем за борба срещу насилието срещу жените. Беше отправено писмо до министъра, свързано с гениталните увреждания, госпожа министър Айдо подчерта, че тя ще отдаде приоритет на този въпрос. Необходимо е това деяние да бъде наказуемо във всички страни, ако искаме да гарантираме нужната защита. трябва да бъдат заловени извършителите, защото доста често те просто избягват правосъдието, пресичат границите. Нещата опират не само до наказателно право, но много повече, за да се гарантира истинска защита на жените. Съгласна съм с казаното от баронесата от Обеденото кралство. Бихме искали да чуем какво правите другите страни в тази област, как можем да се сътрудничим можем да извлечем доста полки от Турция, една от нашите страни, кандидатки. Благодаря, госпожо Борсход. Давам думата сега на госпожа Митрия от Горната камера на Румънския парламент. Имате думата. Система сервициilor sociale publice în domeniul combaterii și... Системата за социални услуги за борба срещу насилието срещу жените в Румъния не са достатъчно добре развити. Подкрепата в тази област често се казва от организации на гражданското общество. Те организират различни услуги в защита на претърпелите такова насилие. Факторите за домашно насилие, са злоупотреба с алкохол, определен модел на семейство и изобщо общата среда. Съществуват законодателни актове за регулиране и контрол на тази форма на насилие, включително на работното място и у дома. Съществува цялостна система социални услуги, насочени към решаването на този проблем – домашното насилие е тревожно явление, тъй като броя на съдебните дела нарастват. Тези съдебни дела са сериозен въпрос, защото все пак семейството трябва да бъде място, където цари хармония, но повечето от жертвите на домашното насилие са жени и деца. Понякога хората, претърпели такова насилие, имат превратна представа за реалността в резултат на множество случаи на насилие срещу тях и често те винят самите себе си за това, което ги сполетява. Жените понякога изчакват години наред преди да предприемат някакви действия, за да променят нещата. Понякога те търпят а, такова насилие, побоите в семейството а, заради а, децата им, но това е погрешна представа, защото а, тези явления увреждат децата им. И тези а, деца ще имат а, проблеми в бъдеще. Един конструктивен отговор – би било да се окаже нужното, нужната подкрепа. Проблемът не е лесен за решаване. В Румъния има инициативи за подобряване на информираността, както и политика за борба срещу на домашното насилие. Има и действия, които са за подкрепа на жертвите чрез специализирани служби. Румъния проявява интерес от опита на другите страни в това отношение. от румънското население са жени. Аз проявявам силен интерес към тази тема и считам, че трябва да се предприемат мерки срещу насилието. Жертвите трябва да имат възможност да се ползват от своите права, както и методи за прилагането на практика на тези права. Трябва да се обърне внимание на възпитанието, на образованието, за да се сложи край на този тип насилие. Благодаря. Следващия оратор госпожа Гарсия Перес от Европейския парламент. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Борбата срещу насилието срещу жените е а, приоритет днес и това е решителна крачка напред действително трябва да се хвърли светлина върху действителността. Някои жени считат, че това е нормална ситуация, а всъщност става въпрос за насилие и за престъпление, което е в собствените им домове. За това, сме, за това са необходими политики, за да може това да се разбере. Днешната конференция има смисъл именно в тази светлина. Но мисля, че трябва да кажем, че ние, мъже и жени, имаме отговорност е, в тази област и не трябва да губим нито минутка, защото всеки ден, който минава, всъщност е, е, ни носи допълнително насилие и по-малко надежда. Затова приветствам е, възприетото миналата седмица от е, съвета на министрите, за да може да се осъществи европейска стратегия в областта на насилието срещу жените. Хубаво е, че Европейската комисия е, ще лансира всякакви мерки, всестранни мерки, за да може действително тази стратегия да се приложи за да можем да достигнем до обмен на добри практики, за да опознаем по-добре самата реалност в различните европейски държави и да решим как да се борим от този, този обществен бич. Настоявам на това, че е много важно да се започне веднага, да започнат незабавни действия и то ефективни действия, защото трябва да помогнем на хилядите жени, които страдат от насилие. Днес поставяме една отправна точка, работата ни чака, но повтарям, борбата срещу насилието не трябва да остане само на думи. Не можем да си позволим да го говорим само. Действително трябва да има действие и съм убеден, че по-голямата част от депутатите и мъже и жени действително ще подкрепят действията и на комисията, и е, на, на всички. Благодаря. Благодаря, госпожо Гарсия Перес. Следващия оратор е от Италианския сенат, госпожа Джамонтани. Имате думата. Грация, президенте. Е, благодаря, госпожо председател. Преди всичко исках да ви благодаря, че организирахте е, този ден – на борба срещу насилието. Искам да ви кажа, че в нашата държава имаше наскоро сериозна мобилизация на гражданското общество, на парламента също. По този въпрос съвсем наскоро бе прият закон вследствие на е, големи усилия през последните години. Миналата година, когато организирахме Г8, Трафика на хора беше в центъра на работата на този форум. Искам също така да припомня, че бяха въведени зелени телефони в Министерство на правосъдието в Италия в областта на насилието срещу жените или на трафика на хора. На 8 март решихме да стартираме в два вестника вестник от десницата и вестник е, от левицата. Всъщност това са единствените ежедневници, които се управляват от жени. Та лансирахме кампания в тези вестници срещу насилието и вместо реклами тези ежедневници започват рекламна кампания само по тази тема. Например, е, приятелят ти е, извършва насилие, остави го, зарежи го. Това е рекламна кампания в печата, в тези ежедневници. И ни се струва, че подобни действия трябва да бъдат предприяти във всички сектори, в, е, в областта на заетостта, изобщо във всички сектори на, на живота. Разбира се, включително и на ниво фирми. Но не бива да забравяме, че трябва да работим и заедно с Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, госпожо Джамонтани. Следващия оратор е госпожа Луначек от Европейския парламент. Имате думата. Um, Благодаря ви много. Искам най-напред да се обърна към министъра по въпросите на равенството на Испания. Аз съм от Австрия. Преди 30 години бях член в Тирол на автономна женска група и тогава започна моята битка срещу насилието срещу жените. Това е много консервативна част от моята страна и именно там започнах аз личната ми битка. Радвам се, че Испанското председателство пое тази инициатива и се надявам, че ще бъдат постигнати заложените цели. Имам няколко въпроса към Испанското председателство. Вие а, говорихте за гореща линия 116. в подкрепа на жени, които са жертва на домашно насилие. Има също идея за гореща линия за жени, жертва на трафик. Искам да разбера до къде са стигнали тези въпроси. Вторият ми въпрос е към госпожа Рединг. В много от нашите страни има жени, които са изпълнени с страх. Това са жените лесбийки, които все още са изправени пред физическо или психическо насилие, както у дома, така и на работното място. Чухме за инициативи от страна на Испанското председателство, свързани с борбата срещу насилието срещу жените, но има ли инициативи от страна на Европейската комисия или от страна на Испанското председателство за справяне с този проблем на този страх, който изпитват жените лесбийки? Това е общество, което се управлява преобладаващо от мъже. Езикът трябва да отчита, че между 50 и 53% от обществата ни се състоят от жени. Имате ли какво да кажете по тези въпроси? Благодаря. Следващия оратор е от унгарския парламент. Госпожа Видор, имате думата. Благодаря ви, госпожо. Добър ден на всички. Аз съм представител на Комисията по въпросите на семейството в Унгарския парламент. Председател съм на тази комисия. Искам да изкажа моите мисли. За нас е огромно удоволствие да сме тук днес и си мисля, че когато говорим за насилието срещу жените, дебата трябва да бъде разделен на две. На първо място, доколко се говори за това в обществото и на второ място, какво е състоянието на законодателството. Ние като нормотворци знаем, може би, какво е законодателството, но не съм сигурна, че мъжете и жените на улицата знаят какви права имат, какво е законодателството. Тук а, правим сега някаква кампания за справяне с насилието срещу жените, но това е кампания, която трябва да тече постоянно. Медиите трябва постоянно да говорят за това. Жените не трябва да се страхуват. Трябва в медиите постоянно да се прокарва тази линия. Когато говорим за законовите мерки, трябва да се каже, че навсякъде насилието срещу жените трябва да стане криминално престъпление. Европейския съюз и държавите членки трябва да работят усилено по този въпрос, защото за да могат да се защитят жените, държавите членки трябва да приемат подобни мерки. Обръщам се и към вашата комисия. Може би можете да съберете статистически данни, за да се види какво е положението в различните държави членки и да се види какви санкции може да се въведат в съответните държави членки, да се види какво е правното положение в тях. Много ви благодаря. Имаше въпрос зададен към министъра по равнопоставеността, госпожа Аидо Алмагро. Веднага й давам думата. Първо обаче искам да кажа, че имаме повече желаящи да се изкажат, отколкото предвиждахме. Ще им дадем думата, но те ще го ще я получат в следващия отрязък от време за изказване. Онези, които не успеят да се изкажат до 10.30, ще се изкажат след представянията на тримата ни гости. Сега давам думата на министър госпожа Аидо Алмагро. Моля. Благодаря, госпожо председател. Бих искала отначало да ви благодаря на всички за изказванията ви, за въпросите ви. Мисля, че тези, които се изказаха от името на техните държави и ни обясниха какво е положението при тях, ни позволяват да разберем по-добре явлението. Така че всички ваши изказвания наистина ще ни доведат до нови идеи. Сега бих искала да реагирам на някои е, от подигнатите въпроси. Някои, например, ни казаха, че насилието се увеличава в някои държави. Ако има нарастване на насилието, действително то е във връзка с е, някои от традициите. Но не трябва да се гледа на това съвсем отрицателно, защото пък от друга страна има нарастване на на самото докладване на такива случаи и има вече по-силно осъзнаване на явлението. Така че ако искаме ефективно да се борим, трябва действително първо да направим реална диагноза и да видим точно какво е това явление и да прилагаме мерките на цялото население. В Испания, например, възприехме законодателство за насилието срещу жените и това законодателство ни позволява не само да възприемем превентивни мерки и а, помощ на а, жертвите, но ни позволи да излезем от домашната сфера и от семейната сфера. Тук не става въпрос вече за въпроси, които са свързани само с семейството, а излезе всичко това в публичното пространство и цялото общество се чувства отговорно за това явление. И по този начин разглеждаме начините да действаме. имаме постоянна комисия и на това равнище именно медиите имат своята роля. Вчера в парламента в Испания имаше среща, за да се разгледа именно каква е възможността медиите да изиграят своята роля за осъзнаването на проблема. При нас в Испания медиите наистина допринесоха до по-доброто познаване на явлението от самото население. Образователната система също играе роля и то образователната система в най-низките паралелки, в най-малките е, възрасти. Трябва да знаем, че голяма част от населението познава явлението именно благодарение на медиите. И вчера именно се каза, че когато започваме такава информационна кампания или когато говорим за конкретен случай, това може да доведе и до отрицателен ефект и всъщност да попречи на населението да, да действа. Защото трябва да се задълбочи дебата за причините, трябва да се включат експерти в дискусията, защото насилието е само една брънка от цялата верига на явлението и това явление има корени, има дълбоки причини. Дълбоките причини са в неравенството в нашето общество между мъже и жени и то е вкоренено от много дълго време, от векове и за да се променят нещата, трябва да се променят и законите, но и менталитетите. И трябва средствата за комуникация също да допринесат за това, за да се преустанови това вярване на стари стереотипи, а това е много трудно. И сега нека да отговоря на конкретен въпрос на Австрия относно реализирането на единен телефонен номер, гореща линия за жените жертви на трафик. Това е заключение – в документ, прият от, от съвета на министрите миналата година, миналата седмица. И сега в рамките на системата на телефон 116 може да се направи нещо. Просто се запитахме дали не трябва друг номер да определим, който да се ползва от жертвите на трафик на хора. Трябва да се знае, че положението на тези жени е малко по-специално. Става въпрос за сексуално робство. Това е робството на 21 век. Поне така ООН е определя нещата. И всички държави се съгласиха с това и ми се струва, че е, е доста положително комисията да направи това предложение за директива. Мисля, че не греша. Госпожа Редик може да ме поправи. Мисля, че ще имаме такова предложение през април. Така или иначе, телефонен номер ще има положителна, въз, положително въздействие. Жените, жертви на трафик на хора, трябва да се почувстват защитени. Но трябва да има и действия срещу мафията, срещу каналите, които експлуатират тези жени. Трябва също така да има действия и за информираността на населението по този въпрос, за да не може населението да бъде съучастник – на такъв вид робство. И освен това, когато говорим за такова явление, аз искам да кажа, че според мен прекалено много обществото още си мълчи. Така че на първо време наистина трябва да помогнем на жертвите, но от друга страна трябва да направим информиращи кампании и трябва да действаме срещу каналите, за да спре подобно робство. Естествено, в този контекст трябва една жена да знае към кого да се обърне, за да може да избяга от съответната мрежа, от съответния канал и това да бъде подкрепено от обществото. Благодаря. Благодаря. Давам думата на комисар Рединг за няколко заключителни коментара. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бях впечатлена от подробностите, които бяха предоставени, най-вече от представители на националните парламенти и които иллюстрират какво вече съществува в различните държави за защита на жените и за водене на битка срещу насилието. В е, Европейската комисия ние събираме информация за всички мерки, които са реализирани, за да видим какво е имало ефект, какво не е имало ефект, е, за да можем да разпространим е, практиката на това, което действа и това, което не действа. Именно това правим чрез две проучвания. Първото е свързано с законодателството в държавите членки и възможностите за общо европейско законодателство. Резултатите на това проучване ще излязат през октомври. Другото проучване е свързано с вредни традиционни практики, по какъв начин те са свързани с това, което общо наричаме култура, но аз по-скоро би го нарекла престъпление, защото едно престъпление е престъпление, дори когато то се извършва под прикритието на част от е, културата. Резултатите от това проучване ще излязат през април. През ноември ще се проведе конференция на високо равнище, за да се видят е, конкретните мерки, които ще бъдат предприяти. По мое мнение, както чух и от е, много от изказалите се а, ние трябва да нарушим тайната. Той трябва да проведем общоевропейска информационна кампания, такава каквато водим по отношение на разликата в заплащането между мъжете и жените. Това ще бъде важен инструмент, който ще позволи на националните парламенти да обсъдят на национално ниво тези въпроси. Не е достатъчно Европейската комисия, Европейският парламент да обсъждат тези въпроси тук в Брюксел. Трябва да отидем и в държавите членки и вие действително трябва да ни помогнете в това отношение. Беше поставен въпрос и за а, лесбийките. В Хартата за основните права е казано ясно, че няма никаква дискриминация, независимо по какви съображения сексуална ориентация, религия и прочие. Няма никакви различия. Една жена е жена и тя трябва да бъде уважавана независимо от начина и на живот и от нейните убеждения. Сега за горещата линия. Европейската комисия предвиди възможността за гореща линия 116. Някои а, такива горещи линии вече са създадени, например за съобщаване за случаи на изгубени деца. Но има много малък напредък, защото ние постигаме някакво съгласие, например като гореща линия за изгубени деца, но държавите членки не ги прилагат на практика. Относно гореща линия за насилие срещу е, жените, мисля, че е добре да имаме такава линия, но пак ще се нуждаем от подкрепата на Европейския парламент, за да лобират пред националните правителства, не просто да дойдат тук в Брюксел и да кажат да, чудесна идея, но да я превърнат е, в действителност, е, Необходимо е да има инфраструктура, някой, който да отговаря на тази гореща линия, някой, който да проследява случаите, да има връзки с полицията, с групите, които подпомагат жертвите. Така че нещата са много по-сложни, отколкото създаването на една гореща линия. И тук аз действително се обръщам с молба към националните парламенти. И, госпожо председател, ако преминем към такъв, създаването на такава гореща линия, нека европейските парламентаристи, националните парламентаристи да предприемат координирани действия за реализирането на практика на такава гореща линия. Аз бих се присъединила към това. Благодаря ви за споделеното и очаквам повече от вас да допринесете на различни нива след подготвителната работа и да участвате на срещата на високо ниво на 20, през месец ноември. Много благодаря на всички, които участваха в първата част на дебата. Още веднъж благодарности към министъра по въпросите на равенството Аидо Алмагро и към комисар Рединг за това, че участваха в първия експертен дебат в рамките на днешния ден. Искам да ви напомня, че ще има втори експертен дебат. Участниците ще могат да се включат като желаящи да се изкажат в списъка. Ще имаме 1 час и 10 минути на разположение, за да чуем какъв е опита в различните държави членки така преминаваме към втората част от разискванията. Тук искам да приветствам като първи оратор от втория експертен дебат госпожа Инес Алберди, която е изпълнителен директор на Фонда за развитие на ООН за жените, УНИФЕМ. Добре дошла, госпожа Оберди, в Европейския парламент. Имате думата. Моля. Благодаря. За мен е удоволствие, че съм тук в парламента за честването на Международния ден на жената тази година, когато отбелязваме и 15-та годишнина от е, платформата от Пекин. Благодаря и на господин Бузик, е, председател на парламента, и на е, Ева Брицфенсън, председател на парламентарната комисия за правата на жените и равенството между половете. Искам също така да благодаря на различните министри, за, отговарящи за равенството между половете, госпожа Бибяна Аидо от Испания, както и заместник председателката на Европейската комисия Вивяна Рединг. Днес, 15 години след Пекин и 10 години след декабрь, декларацията за хилядолетието, трябва да си спомним всичко това, което бе извършено, за да напреднем в областта на социалното положение на жените. Днес 18,6% от парламентаристите в целия свят са жени. Им все повече се смалява разликата а, между мъжете и жените и жените участват все повече в платените дейности във всички региони по света, така че без съмнение а, ние знаем, че ни остават само 5 години е, до постигането на целите от е, хилядолетието, а всъщност не остават много усилия. Жените днес представляват е, само една четвърт от ръководните длъжности в политическите инстанции и две трети от нашите работнички са на уязвими места, а средната заплата на жените далеч е по-ниска от заплащ работата на мъжете. Милиони жени и малки момичета страдат от насилие и понякога ежедневно насилие. Така че борбата срещу това насилие, и това точно е предмета на днешната конференция, ни показва тази разнообразна панорама 186 страни вече са ратифицирали е, конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените и правителствата отговарят именно за това да се справят с е, е, насилието срещу жените и момичетата. Всичко това бе издигнато на най-високо равнище в Обединените нации с кампанията на Генералния и секретарят, кампания, която иска да спре насилието срещу жените. Трябва да се спомене резолюция 1325 на съвета за сигурност, както и резолюцията 1820, която признава сексуалното насилие по време на конфликти и настоява на факта, че трябва да се спре ненаказуемостта, когато става въпрос за сексуално насилие. Въпреки това, жените продължават да не бъдат представени в мирните процеси. Знае се, че те представляват по-малко от 10% от делегациите, преговарящите делегации, а сексуалното насилие е действително постига исторически рекорди. Бих искала също така да благодаря на Европейския парламент, защото той има лидерска роля спрямо този проблем. Искам да приветствам всичко извършено от госпожа Ева Брит Свенсън. Миналата година в рамките на кампанията на Унифем Кажи не на насилието срещу жените. Европейския парламент е, прие декларация за приемането, определенето на година на толерантност. И това е една добра политическа стъпка. На световно равнище тази кампания се превърна в една платформа, която улесни и показа всички инициативи, които се извършват от самото общество и от правителствата срещу насилието. Става въпрос за пряк принос към кампанията ОНЕТЕ на Генералния секретарят на ОНЕ. Откакто бе лансирана тази кампания през ноември миналата година, са регистрирани повече от 200 000 действия и акции в рамките на тази компания Кажи не. Това надхвърля първоначалната цел, която си бяхме определили която беше 100 000 действия за Международния ден през ноември 2010. Гражданите на различните страни използваха тази интернет платформа, за да могат да разпространят информация за техните инициативи в различни е, социални сфери, социални среди. Повече от 200 организации от гражданското общество се присъединиха към кампанията Кажи не. И освен това 69 правителства, включително 30 държавни глави и над 700 парламентаристи подписаха или се присъединиха по някакъв начин към кампанията. Някои дори решиха да премахнат резервите си към конвенцията и се присъединиха към факултативния протокол, като финансират съответно национални планове за действие срещу а, насилието. Тази година се надявам, че ще има а, нови усилия, за да може действително да се премахне дистанцията между обещаното и реализирането. Сред основните цели, които се появяват ясно в резолюцията на Генералната асамблея от септември месец, се фигурира следното. Би трябвало да се види какво, каква помощ можем да дадем на държавите членки, за да могат да продължат борбата си срещу насилието и за равенството между половете. Тези действия ще бъдат ръководени от Генералния секретариат и ще бъдат насочени основно за промоцията на, на жените в самата система на ООН. Днес ни липсва достатъчно ресурси, за да можем наистина да възприемем по-нови действия. Всичко това трябва да бъде по-систематично и по-систематично да отговаряме на нуждите на държавите. Тази структура всъщност ще бъде създадена от четирте структури, които днес съществуват Осаки, да, Унифем и Инстраф. И по този начин новата структура ще може съвместно да извършва анализи и да работи по-прагматично. Ще може също така да установи известни норми за промоцията на равенството между половете и ще може евентуално да се преобразува в насърчител на правата на жените и да насърчи именно напречността в работата. Тази нова структура е замислена за преразглеждане на работата на цялата система в ООН, така че ще видим какво може да се направи за надзора и за съобщаването на резултатите. За да можем да се справим с това предизвикателство, ще трябва да се подчертае и опита и познанията, които ни се дават от различни мрежи, които се борят е, за равенство между полевете. И именно на това е, равнище се настоява на правата на жените още от Първата световна конференция е, за жените през 75 година. Тук става въпрос за постоянен мандат, който би могъл да ни позволи действително по-сериозен напредък и да постигнем положителни резултати, но това ще може да бъде възможно само ако разполагаме с достатъчен ресурс. А платформата от Пекин подчерта факта, че трябва да се мобилизират ресурси от всякакви източници и четвърте структури, които работят в областта на равенството между половете, установиха през последните месеци, че наистина не разполагат с достатъчно средства. Самите те представляват е, много малък процент от всички фондове на Обединените нации. И женските организации още от началото наблягат на това, че наистина трябва да разполагат с по-сериозен бюджет, за да могат да постигнат ефективни резултати. Става въпрос за бюджета от 1 милиард долара и този бюджет трябва да расте постепенно в следващите години. Става въпрос за огромно предизвикателство, но само така ще можем действително да постигнем осезаем резултат. Възможно е да си представим какъв е дефицита на ресурси в областта на борбата за изкореняване на насилието. Ако погледнем последния доклад на фидуциарния фонд на ОНЕ за изкореняването на насилието срещу жените. Установява се, че трябват повече средства. Това е фонд, който се администрира от УНИФЕМ в рамките на ОНЕ и откакто е създаден, той се явява ключов механизъм за изкореняването на насилието срещу жените и момичетата. Установено, че това е важен източник на средства. Миналата година фидуциарния фонд стигна до 23,6 милиона долара. Всички тези средства са освоени за различни дейности, за различни помощи, за различни програми. И за а, разработването на един сериозен анализ на положението. Трябва да се признае, че за насилието срещу жените фонда успя да събере по-голям фонд, отколкото през 2008 2007, защото през 2007 нямахме дори 15 милиона, докато 2008 средствата бях, успя да събере повече пари. През 2009 година Фидуциалния фонд получи 1643 предложения, които представляваха една обща сума от 857 милиона долара. И както ви казах преди малко, можахме да проследим малка част от тези молби, успяхме да, да удовлетворим малка част от тези молби, защото не разполагахме с достатъчно средства. Така че сега разглеждаме възможностите да съберем повече е, средства, дали ще можем да съберем повече от 100 милиона долара – годишно за борбата срещу насилието. Това е целта, която искаме да постигнем. Надяваме се да успеем до 2015 година да постигнем тази цифра. Искаме действително да бъдат включени всички сектори, за да можем да наберем необходимия фонд. За тази цел се сключи споразумение с Clinton Global Initiative за да се събират допълнителни средства за 2009 година. Този фидуциарен фонд на ООН, разбира се, не е единствения механизъм, с който разполага УНИФОМ за борбата срещу насилието срещу жените. Но в останалото ми време искам да спомена някои от инициативите, които искаме да подчертаем в рамките на Пекин плюс 15. Действително, различните политически ангажименти трябва да се превърнат в реалност, но трябва да признаем, че много малко са организациите, които имат достъп до световни бази данни в областта на насилието. И точно такова нещо искаме да създадем. УНИФЕМ създаде глобален виртуален център за информация и запознания, където се съсредоточава настоящия опит и информация, която идва от целия свят. Достъпа до тази база данни ще позволи, разбира се, ефективността и качеството на действията, на предприятите действия и ще оптимизира резултатите според самите е, събрани средства. Опитваме се да разберем какви са практиките, които най-ефективно се справят с борбата срещу насилието. Опитваме се да се опрем на гражданското общество, но и на правителствата, но и на ООН. И по този начин УНИФЕМ ще стартира глобалната си програма за сигурни градове. Ще се опитаме да намалим сексуалното насилие в градските обществени пространства – тук се основаваме на опит, проведен в е, Латинска Америка и тази програма ще се опита да разшири инициативите до цяла поредица градове в целия свят. Тази програма работи с е, местните органи и се опитва да анализира практическите методи за сигурност и да насърчи всички е, защитни действия. Унифем се опитва също така да сътрудничи и с частния сектор и търси е, неговата опора. Така или иначе във всички аспекти е, се цели защитата на жените, включително и в е, фирмите, и в частния сектор. Жените все още не са много на ръководните постове. Има едно последно изследване, което ни информира, че в частния сектор различните политики за равенство действително са позволили известен напредък, а тези политики се осъществяват, защото самите фирми са убедени, че ако се приложат достатъчно ефективно, ще има и нарастване на оборота. Признава се, че равенството между половете е е, твърде положително за бизнеса. Миналата седмица УНИФЕМ заедно с Световния пакт на ООН е, лансира принципи за подобрението на положението на жените. Става въпрос за инициативи, които да позволят жените да играят по-съществена роля в обществото когато говорим за толерантност нула, за всякакви форми на насилие в, на трудовия пазар. Става въпрос за показатели, които да а, ни накарат по-добре да разпознаваме тези форми. И в края искам да подчертая онова, което бе казано от госпожа Брит Свенсън в рамките на конференцията Пекин плюс 15 миналата седмица. Каза ни се, че е много важно политиците да се опитат да направят всичко възможно за засилване на правата на жените и да се изкорени насилието срещу жените. Като председател на Комисията за жените мога да констатирам, че някои неща са променени. Действително, днес този въпрос е на съществено място в областта на нашите дискусии така че точно това се опитваме да направим и в рамките на кампанията Кажи не. Надявам се, че следващата година, за Международния ден на годината, ще мога да ви съобщя докъде сме стигнали и до каква степен а, гражданските инициативи са позволили на жените и на момичетата от цял свят да живеят в един по-добър свят без насилие. Благодаря. Сърдечни благодарности, госпожо Алберди. Сега искам да приветствам следващия оратор. Това е господин Мартин Карбовски, журналист от България. Имате думата. Аз съм Мартин Карбовски, работи 15 години разследваща журналистика в България. Благодаря, госпожо Свенсън. Благодаря и на господин Бузек за тази покана. Няма нищо по-хубаво от това, че държавите в тази мега държава са различни, но има нещо, което е изключително важно. Ние сме различни в нещастието си. Онова, което говорите тук, е наистина война, нещо, което искате да преодолеете и да победите. В моята страна обаче става дума за оцеляване, а не за война и за кампании. Незнайно защо се споменава, че и в Англия, а и в други страни, всяка четвърта жена е жертва на насилие. Статистиката за България е същата, което едва ли е възможно. Не бих могъл да вярвам точно тази статистика, че и в Англия, и в България е еднакъв процента на насилените жени. Но насилието у нас е различно. Феноменално различно е. Днес бих искал да ви занимая за една практика. За съжаление, ние сме често част от лошите практики в мегадържавата. Това е насилието върху жени при нас в България чрез киселина. Нещо, което а, не може да се обхване от а, хората, които живеят добре в а, добрата стара Европа. Не става дума за инциденти, които са случайност. Не става дума за хора, които са полудели или са афектирани. Става дума за епидемия, която в последните години се разраства и от нея страдат не просто жени, не просто части от етнически мълцинства или части от културни мълцинства, не идентични с европейските. Страдат студентки, страдат обикновени касиерки, страдат е, докторки, медсестри. Имаме 24 случая последните 10 години на заливане с киселина. В огромна част това е и в това се изразява и мачизма, маскулинизма у нас. Усещането и заплахата, че може да поразиш една жена по начин, по който тя остава жива, но вече не е съвсем жива. Има, има го и на други места – има в Пакистан такъв проблем. Знаеме за <clears throat> такъв проблем и в Англия, в някои мълцинства, части на обществото. В Румъния има, може би, регистрирани един-два случая, но в България са 24. И има и пострадали мъже. Това се оказва вендета, която е немислима за мястото, където живея и си мисля, че живея. Имаме само една присъда имаме присъда единствено за един поръчител. Винаги поръчителят на това престъпление и извършители са различни лица. Това много затруднява институцията. Последните 10 години обаче не, тя не е просто затруднена, институцията, държавата, а тя е безпомощна. Не е за вярване, че до никъде не са стигнали тези дела – Разбира се, това е част от проблемите, на седени от комунизма, които още не можем да решим в съдебната система в България. Знаете, че има такъв проблем. Но специално по отношение на жените, насилието по принцип в България се смята като част от семейните отношения. И дори когато става дума за киселина и за престъпления с киселина, полицията, обществото и държавата се отнасят като вътрешно семейен проблем. Вътрешно семейен проблем. Не сме наясно, между другото, в България, доколко държавата може да се намеси в този проблем. Ние наистина сме различни и в идеята за насилие. Докато във Франция се обсъжда закон срещу това да плеснеш детето си по дупето, в България има пословица и има културна традиция, че, че без бой не се става човек. Но се връщам на, на киселината. Тук съм за да покажа, че на територията на Европа се случва нещо, което е непростимо, невъобразимо и излиза от всякакви сценарии и предвиждания. Според психолозите, това, е, това са жени, този акт цели да отнеме външната им красота, да ги изплаши до смърт и оставя страховити белези и върху другите жени, върху всички останали жени, върху цялото общество. Въобще не, не е изключвам и мъжете от това. Пак ви казвам, че има и мъже зелят с киселина. Последните три години тенденцията се увеличава. Интересен факт. Но последните две правителства пък в България не направиха абсолютно нищо. Сега имаме декларацията на новото правителство от Европейската народна партия и премиера Бойко Борисов, че поне присъдите, които се предвиждат в нашето законодателство, ще бъдат увеличени от 3 до 5 години на доживотна. Това е една добра декларация, но трябва да се случи. Става мудно, става бавно. По един и друг начин има части в Европа, където насилието срещу жени е пренебрегнато като лична работа. И когато ви казвам това, знам, че и в, на територията на цяла Европа е така, но у нас е като правило и не се променя въпреки желанието ни, въпреки времето, което минава. Времето, което минава, докато обсъждаме тези неща, се нарича живота ни. Ние направихме една медийна кампания. Аз съм журналист, друго не мога да направя. И считам, че нищо ще бъде да посоча в тази зала жената от България, която водя и която е жертва, която е жертва на заливане с киселина. Още пет жени проявиха желание да дойдат. За да не мислите, че аз измислям статистиката. Още пет жени проявиха желание да дойдат, но те имат насрочени операции. Опитват се да си възстановят лицата. Също става дума за лицето, на едни хора, на едно място, а и за лицето на цяла Европа. Това се случва в Европейския съюз. Няма да посоча къде се намира в залата това момиче. Защото точно това е и между другото нашето лого на кампанията. Всички ние показваме лицата на жертвите. Няма журналист в България, който да не е правил материал за заливането киселина. Но държавата не желае да посочи извършителите. Отношението на институциите, не искам да обвинявам България, сигурно има много по-големи проблеми, но отношението на институциите е неглижиране. Моля ви се, преведете думата неглижиране. Пренебрегване, да ви е по-лесно на преводачите. Няма да я забележите. Тя, може би, няма да потърсите и с поглед в момента. Тя обаче е без едно око. Тя няма коса. Цялото й деколте е поразено. Това се случва а, като част от физическите вреди, физическа вреда. Това, което може да видите и което аз не искам да ви посоча, защото наистина не е честно жертвите да се знаят, а насилниците да, да не можем да ги посочим. Но има и друго. Същото момиче, което се казва Ваня е в залата, живее в малък български град, тя не излиза от къщи, защото нейният бивш съпруг, който се подозира за това престъпление, обикаля около къщата и заплашва. Той продължава да заплашва. Знам, че няма много време, но в голяма степен бих искал добрите намерения да се превърнат в конкретни действия. В момента Ваня е заплашена, в момента, който тя даде интервю и каже кого подозира за това, което й се е случило, тя няколко пъти е заплашвана с съдебни дела, клевета, които със сигурност ще бъдат спечелени. У нас престъпниците много често се държат като жертви. И накрая, не мога да отделя проблема на женското насилие с насилието върху децата, което аз направих цял регистр последните пет години. Мора Минец. Имаме 75 деца, починали последните 8 години в домове за сираци и в домове за деца с увреждания. Сега едва новото правителство предизвиква прокуратурата да се занимава с тези случаи. Последните 10 години никой нищо не е правил. Аз се казвам Мартин Карловски и благодаря за вниманието. много. Благодаря. Сега давам думата на господин Мортен Керум, който е директор на Агенцията по основни човешки права на Европейския съюз. Добре е дошъл на нашия семинар. Имате думата. Благодаря, Госпожо председател, дами и господа, най-напред искам да благодаря на Комисията по права на жените и равенство между половете на Европейския парламент за това, че ме покани на тази важна конференция, посветена на насилието срещу жените. Между 45% от жените в Европа са претърпели някаква форма на насилие от страна на мъже, също счита се, че годишните разходи от домашно насилие в Европейския съюз са някъде от порядъка между 12 и 20 милиарда евро. Това, което е ясно, е, че тези форми на насилие от страна на мъже срещу жените се извършват, защото това не осигурява достатъчен напредък на жените в обществото. Някои форми на насилие са нарушение на основни права на жените, такива като достоинство, физическо имствено, здраве, право на живот, както и равноправие между половете. И така как можем да се справим с насилието, а, срещу жените като една форма а, на нарушаване на основни права. На първо място, равенството между мъжете и жените е основно право, което сега е залегнало в основополагащите договори на Съюза, както и в Хартата за основните права, която сега има правно вързваща характер с влизането в сила на Лисабонския договор. Неравенство свързано с заетостта, равенството при заплащането в Европейския съюз показват, че жените са уязвими на насилие от страна на мъжете. Равен достъп до заетост, равно заплащане, достъп до услуги, като грижи за децата, биха дали възможност на жените да бъдат активни на пазара на труда тук равенството на възможностите за жените може да има положителен ефект да ги освободи от подобни недобри отношения в семейството. Ние можем да допринесем чрез противопоставяне на тези форми на насилие. Все още тези въпроси не са залегнали изцяло в програмите, свързани с спазване на човешките права. В някои отношения можем да твърдим, че в момента сме изправени пред някаква форма на расизъм. Нека да напомня за един случай. Ако ако един човек който работи, принадлежи към мълценство, получава между 15 до 20% по-низко заплащане. И ние често наричаме това а, расизъм, но ако една жена печели по-малко за същия труд, а, тук а, ние го отдаваме като а, или пък а, различни форми за работа по часове или времена. Това са дискриминаторни практики, пред които са изправени жените в сферата на заетостта. Затова трябва да видим дали действително можем да направим достатъчно за защита на правата на жените в различните области и така какъв напредък е постигнат в справене с насилието срещу жените. През 90-те години Европейската комисия и парламентът осъзнаха проблема, свързан с насилието срещу жените. Но когато разглеждаме ситуацията в 27-те държави членки, ние забелязваме, че има цял калейдоскоп от различни правни норми и мерки в областта, свързана с насилие срещу жените. Това е нещо като лотария от разпоредби. Жените получават подкрепа в зависимост от това, от коя страна са, в кой регион или град живеят. Насилието на мъжете спрямо жените не се разглежда в достатъчна степен като сериозно нарушение на основни права в Европейския съюз и жените в Европейския съюз не се ползват от равна защита срещу подобен род насилие. Има някои инициативи на Европейския парламент, които целят решаването на проблема в Европейския съюз. Например, резолюцията от март 2009 година за борба срещу гениталното осъкътяване на жените в Европейския съюз, както и резолюцията от ноември 2009 година за примахване на насилието срещу жените, което включва всички форми на насилие. Сега, по време на Испанското председателство, ние чухме и изказването на министъра и работата, която извършва Испанското правителство. Целта е да се работи в по-голяма степен за предотвратяване на насилието и ние поздравяваме усилията на Испанското председателство. Агенцията за основните права разглежда с интерес предложението на председателството за директива за европейска заповед за защита на жертви на насилие, базирано на пола. Предлага се създаването на Европейска обсерватория за насилието, базирано на принадлежност към определен пол. Тук се предвижда също и помощ за подкрепа на жертвите. Ние следва да отчитаме ситуацията на жертвите, когато търсим отговор на въпросите, свързани с насилие на мъжете спрямо жените. Стокхолмската програма използва нов е, език в сфера, която традиционно не разглежда основната роля на жертвите, когато става дума за справяне с дадено престъпление. За да разберем по-добре и да отговорим ефективно на насилието спрямо жените, вземащите политически решения на всички нива трябва да имат достъп до данни, за да са наясно с мащабите на това явление. Някои държави членки събират такива данни, но няма съпоставима информация за насилието срещу жените в Европейския съюз. Това е структурен въпрос във всички държави членки, както чухме от изказалите се тук. за това. този въпрос трябва да бъде решаван на общо европейско ниво, да има един цялостен европейски подход, да се събират съпоставими данни за справяне с това недопустимо явление. Тук именно Агенцията за основните права може да играе съществена роля. Базирана в Виена, агенцията е отговор на резолюци... дава отговор на резолюцията на парламента от 2009 за събиране и публикуване на данни, които са съпоставими, свързани с всички форми на дискриминация, включително всички форми на насилие спрямо жените в Европейския съюз. До сега Европейската агенция по основни права работи по теми като трафика на деца, хомофобия, етнически малцинства, иммигранти, правата на лица с умствени увреждания и други а, увреждания. Тези проучвания целят а, да а, покажат в каква степен са нарушени и правата на жените, принадлежащи към тези а, различни категории, като например жени, принадлежащи към мълценства, към определени а, хомосексуални групи и прочие. Проведохме изследване в Европейския съюз, така нареченото и Юмайдас, което акцентира върху мърцинствата и дискриминацията. Интервюрахме 23 500 души. Успехът на този проект показва, че а, ние натрупахме като агенция важен опит в провеждането на подобни общо е, европейски изследвания в сферата на основните права. Като продължаваме постигнатият успех, ние продължаваме и работата за събиране на данни, които са съпоставими, се отнася до мълценствата. Тук също сме предвидели за 2011 година да проведем в целия Европейския съюз проучване за насилие от страна на мъжете спрямо жените. Ще съберем съпоставими данни от 27-те държави членки, за да видим какъв е мащаба на това явление. Тези данни ще ни предоставят ценна информация за държавите членки, които могат да се използват от европейските институции, за да можем по-ефективно да се борим срещу насилието срещу жените. Госпожо председател, хвърляйки поглед назад, можем да кажем, че е постигнат много напредък в Европейския съюз и държавите членки в решаването на проблемите на неравенството между мъжете и жените. Но от това, което чухме днес, от това, което знаем, се вижда, че трябва да се направи още много повече, много области, включително насилието от страна на мъжете спрямо жените. И тук всички имаме а, дълг. А, да работим за слагане край на насилието срещу жените и Агенцията за основните права ще работи в а, тази посока. Благодаря ви. Благодаря. Много благодаря за всички изказвания. Сега ще започнем втората част е, от е, разискванията. Искам да ви припомня, че е възможно да се запишете в списъка на желаящите да вземат думата. Така че ако искате думата, попълнете формуляра. И ще ви запишем в е, списъка на изказващите се. Първия ни оратор в тази втора част от дебета ще бъде госпожа Сенклер, член на Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за днешната дискусия. Аз считам, че трябва да се използва всяка възможност от всяка организация да се акцентира върху този въпрос. Това е въпрос, който силно ме вълнува. Аз бях много развълнувана от казаното от господин Карбовски, както и от останалите изказали се тук. Борбата срещу насилието, базирано на пола, е битка, която трябва да спечелим, тъй като тя наруш... Това нарушава основни права на жените, а това е престъпление. Днес аз призовавам Европейския съюз, държавите от Европейския съюз да предприемат нужните стъпки, да създадат инфраструктурата, която е необходима. Надяваме се, че този пример ще отехне в останалия свят, за да могат жертвите на насилие да могат да кажат не. Държавите трябва да гледат сериозно на този въпрос и да участват активно в решаването на проблема. Необходимо е да се провеждат образователни кампании сред младежите. Те трябва да бъдат подсилени в бъдеще. Мисля, че всички тук сме съгласни, че насилието никога не е приемливо. Статистическите данни, които бяха цитирани тук, посочват, че всяка четвърта жена е била жертва на насилие на 12 февруари 2005 аз също бях обект на такова насилие. Шест мъже ме повалиха на земята, ритаха ме. Имах 21 синини по тялото ми. И това стана на работното ми място в Европейският парламент, в Страсбург. И какво направи парламента за това? Абсолютно нищо. Аз все още трябва да минавам край тези хора, които извършиха това деяние. Може ли да проповядваме това, което ние не практикуваме самите тук в Европейския парламент? Благодаря. Благодаря, госпожа Синклер. Следващият оратор е от Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да се изразя тук пред вас от името на Парламентарната асамблея на съвета на Европа – Днес по време на тази конференция се надявам, че ще дадем надежда на хилядите жени, които са потърпевши от е, насилието, основано на, е, на пола. Освен това, ние всички, във всички тези форми, които бяха е, цитирани, имаме за задължение да се борим срещу насилието. В съвета на Европа го правим. В момента Съвета на Европа изготвя конвенция за превенция и за борба срещу насилието срещу жени и по-специално домашното насилие, така че да можем да обхванем онези случаи, в които жените страдат по особено жесток начин. Този документ ще бъде готов през пролета 2011 година. Там се говори за помощта на жертвите и промоцията на борбата срещу насилието и равенството между половете. Днес парламентарната асамблея иска действително да има политически ангажименти, политически стратегии на високо равнище, които да се впишат в последните позиции, изразени от асамблеята. Ще подчертая, че Парламентарната асамблея на съвета на Европа и 47-те национални парламента от тази инстанция трябва да действат. Това е изключително важно, за да могат нашите държави да възприемат е, основни насоки и да хвърлят светлина върху самото явление. Ще бъде важно те да ратифицират този документ, за да може борбата срещу насилието да бъде по-ефективна. Така че, госпожо председател, от името на съвета на Европа искам да ви приветствам вас, да приветствам и министърката отговаряща за равенството между половете от Испания, защото всъщност давате нов тласък на борбата срещу насилието, срещу жените, така че приветстваме вашите инициативи и следим с огромен интерес предложенията на Европейския съюз в контекста на влизането в сила на Лисабонския договор. Уважаеми колеги парламентаристи, нека да съединим нашите усилия, за да можем да сме по-ефективни срещу насилието срещу жените. Това е изключително необходимо в Европа. Жените имат нужда от нашата решимост, от нашата подкрепа, за да можем да въведем закони, но и да променим менталитетите. Трябва да се борим заедно, за да можем да определим високо равнище на борба срещу насилието срещу жените. Това трябва да стане и в Европа, но и в пространството, което обхваща съвета на Европа. Това ще може да стане с разпоредбите на този бъдещ е, документ. Ще приключа с това, госпожо председател. Асамблеята е готова да продължи сътрудничеството и диалога с Европейския парламент, за да се засили, да го направим всички заедно, да засилим нашите действия и веднъж за винаги да прекратим това насилие срещу жените. Това е наш ангажимент за всички. Това е нашия принос към солидарността с жените. Те го изискват от нас. Благодаря, госпожо председател. Е. Сърдечни благодарности, госпожо Квинтанелия. И аз очаквам с нетърпение сътрудничеството между парламентарната асамблея на съвета на Европа и останалите заинтересовани страни. Следващия оратор е госпожа Томсен от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Изключително много се радвам на инициативата на Испанското председателство по отношение на обсерваторията на насилието по признак пол и горещата линия 116 Законодателството на Испания е пример за добри практики и може да послужи за вдъхновение на другите държави членки. Искам да насоча вашето внимание към една специална група жени, които са обект на насилие. В Европейския парламент преди няколко години одобрихме един доклад за ситуацията на жените и мигранти в Европа. Казахме, че най-уязвимата група в Европа са жените и мигранти. Испанското министерство изготви една статистика, за да покаже специално в Испания кои жени са изложени насилие сили, се оказва, че жените иммигранти са по-често обект на насилие, отколкото испанките. В други европейски страни също ставаме свидетели на насилие срещу жените емигранти. Чухме каква е ситуацията в Великобритания. Някои жени са по-изложени на насилие от други жени. Един от проблемите всъщност е свързан с един нов феномен, който се нарича булки, които идват от други страни. В Дания или в Великобритания много често мъже се женят за жени от други страни, британци, дъчани се женят за жени, които са от съвсем различни и далечни части на света. Тези жени са много уязвими, нямат никакво семейство. Мисля, че трябва да направим нещо по въпроса. Когато тези жени се обърнат към полицията, те се страхуват, защото много лесно могат да бъдат депортирани, понеже разрешението им за пребиваване се основава на брака, който имат сключен с гражданина. Така че, когато говорим за кампания и директиви за насилие срещу жените, трябва да включим елемент, който да е свързан с защитата на този вид жертви и трябва да имаме общи стандарти за защита на жертвите, трябва да имаме общи стандарти за наказание на онези, които извършват престъпленията. Аз бях потресен от примерите в България и се чудя защо този съпруг не е в затвора. Благодаря. Благодаря, госпожо Томсен. Следващия оратор е заместник председателя на Комисията по равнопоставеност, госпожа Морин Шатер. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да ви благодаря сърдечно за инициативата ви, за този днешен дебат, защото действително тук говорим и за конкретни случаи. И мисля, че цялата тази борба, която ние водим заедно, показва, че имаме постоянна необходимост да се връщаме към реалността и към конкретното. И именно в тази борба – виждаме, че тя минава през координацията, през законодателството, така както и вие казахте, господине, преди малко, координация на статистиката, която проистича от различните държави и членки евентуално за въвеждане на едно последователно наказателно право, за да можем да покажем на цялото население, че неизбежно всички държави членки ще проявим воля и никой няма да избяга от тази воля, политическа воля да се преборим. И тук е мястото, разбира се, и на Европейския парламент. Но нека да привлека вниманието ви върху два момента. Аз лично съм преживяла миналото тези случаи. Първият проблем, който ми се струва много важен, е да работим заедно, за да освободим изказа думите на жените, защото жените жертви първо се чувстват виновни. На тях им е много трудно да изкажат насилието, от което те са пострадали. Страх ги е. Страх ги е, че ще бъдат сочени с пръст. Страх ги е от е, хората около тях. Страх ги е от самите себе си. Струва ми се, че това е един от най- съществените проблеми, с който трябва да се справим всички заедно. Защото каквито и статистически датни да събираме, ако жените не се научат да говорят за това насилие, ако не се научат да изкажат това насилие, винаги ще се разминаваме с действителността. За това ми се струва, че този проблем е най-важния. Вярно е, че една гореща линия може да помогне, но това съвсем не е единствения начин да се справим. Така че ето това е поле за действие. Това е работа, която ми се струва много трудна. Втория момент. Не трябва да чакаме жените да пострадат от насилие, за да предупредим за случая. Трябва да информираме възможно най-рано младите. Някой тук говори за младите момичета, аз говоря по-скоро за деца, защото аз съм виждала в професионалния си живот деца на 11 годишна възраст, които осъзнават вследствие на разговор и на информация, която им се дава, че всъщност са изнасилени преди 2 или 3 години. Трябва тези деца много рано да бъдат информирани за това какво представлява насилието, какво е нормалното положение и какво не е нормално, защото извършителите, авторите на насилие, когато извършват насилието, казват, че са в нормата. Това е недопустимо. И точно по тази причина, много рано в училище, трябва децата да знаят какво е насилието, какво могат те самите да издадат и да заклеймят тук действително искам да наблегна, защото това ми се струва много важно. Не трябва да чакаме жените, които са вече възрастни, които вече са достатъчно зрели, те само да се обявят срещу насилието. И накрая искам да кажа, че всички трябва да осъзнаем следното. Работим много, работим много тук в парламента и под вашето председателство, госпожо Свенсен. Но би трябвало да осъзнаем, че прогреса в правата на човека и правата на жените, прогреса за положението на жената в обществото не е нещо линейно. Имало е периоди в историята, когато жените са заемали уважително място в нашите общества. А има периоди, в които а, има спад. Това означава, че отвъд всички обсерватории, които можем да изградим, трябва просто да не отпускаме вниманието, трябва да сме постоянно бдителни, за да постигнем целите си. Благодаря, госпожо председател. Е. Благодаря ви, госпожо Моран Шател. Много добро заключение направихте. Нищо не е фиксирано нещата се променят, всичко тече, всичко се променя. Ние трябва да знаем, че можем да се опитаме и можем да променим хода на нещата. Следващия оратор е от Европейския парламент, госпожа Дюрмай. Имате думата. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretettel köszöntöm az itt lévő е, képviselőtársaimat. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам с добре дошли всички и в частност колегите ми от Унгария. Аз съм поканила 25-ма посетители да присъстват на това събитие. Това е тема, която ангажира нашето внимание и се радваме, че госпожа Ярока, заместник председател, също е тук сред нас. Разбира се, Важно е, че нашата комисия играе все по-важна роля под е, председателството на госпожа Свенсън. Това е въпрос, който често обягва от вниманието на обществеността, който остава някъде в тъмната зона. Белгия, Швеция, и Испания работят съвместно. Господин Сапатеро в този парламент заяви, че иска да постави начално място в списъка на приоритетите на Испанското председателство борбата срещу насилието срещу жените. Бих желала да приветствам с добре дошла госпожа Алберти. Миналата седмица ние бяхме членове на делегация, посетила Нью Йорк Искам да приветствам създаването на този нов орган на ООН и това, че са му осигурени средства. В миналото ние имахме проблем, когато женски организации се създават, но без бюджет. Все пак насилието срещу жените става все по-видимо и е важно да се работи в тази област, както направи колегата Румева насилието срещу жените придобива все по-важно място в политическите програми. Бяха изготвени основни насоки от Испанското председателство. Нуждаем се от гореща линия 116, но същевременно с това се нуждаем от други мерки. Може би телефон 112 за използването на който трябва да настояваме. Не само жените, които присъстват днес тук, се занимават с тези въпроси. Важно е, че тук има и мъже, и те трябва да осъзнаят изключително важната роля, която могат да играят. Цифрите, които се представят, са доста шокиращи. Те показват, че много жени страдат от насилие и това също струва милиарди долари като разходи. Жените често са жертви на насилие. и как действително е възможно да бъде приложено насилие спрямо член на, на, на парламента, както беше споделено тук. Тези въпроси не трябва да останат само на хартия, те трябва да бъдат а, решавани. Важно е да се постигне равно заплащане за равен труд. Все още обаче не сме постигнали напредъка, който е необходим. Нашата комисия трябва да направи каквото е възможно. Комисаря Рединг трябва да направи също нужното от своя страна, за да се подобри обществената информираност по въпроса. Това вече не е частен въпрос, това е обществен проблем. Затова е важно да работим за промяна в менталитета, в нагласите, промяна в санкциите, които се налагат. Тези санкции трябва да станат по-строги в случай, когато има насилие срещу жени. Мисля, че силните на деня трябва да са запознати с всички статистически данни. Мисля, че такава информация не липсва. Искам да благодаря на Испанското председателство за работата, която се е извършили от своя страна. Радвам се, че комисаря е чула нашето послание. Това е въпрос, който е приоритетен, след като всяка пета жена е пострадала от насилие и ние трябва да продължим неотклонно своите действия в решаването на този проблем. Благодаря, госпожо Дюрмай. Следващия оратор е от гръцкия парламент. Това е госпожа Цяуси. Имате думата. Кирия Проедре, кириешке кири, калимера. Госпожо председател, дами и господа, добър ден на всички. Колегата ми, е, госпожа Коля от е, парламентарната комисия и аз ви благодарим за това, че ни дадете възможност да участваме в днешната конференция. Тази тема за насилието срещу жените вече е разглеждана няколко пъти в е, парламентарната комисия за жените, младеща и правата на човека. Е, възприели сме цяла серия заключения и бихме могли да ви предоставим. Освен това, на 8 март, точно на датата, в гръцкия парламент се проведе една много голяма конференция, която събираше всички женски организации на Гърция – в Гърция Министерство на правосъдието на прозрачността и на основните права отговаря за въпросите за равенството между половете. Именно това Министерство стартира през 2009 година плана за действие за борба срещу насилието срещу жените за следващите години. Става въпрос предимно за предотвратяване на явлението, но и за мерки за засилването на институционалните мерки. И по-конкретно Генералният секретарят въведе един пълен план за действие в полза на жените и планове за действие срещу насилието на регионално и национално равнище. Съществуват и хоризонтални и вертикални мерки, като основните насоки са осъществяването на телефонна линия, която ще работи 24 часово, осъществяване на информационни кампании, които ще се провеждат чрез семинари, колоквиуми, но също така и рекламни кампании в медиите, най-общо казано, по телевизията и други медийни е, кампании. Става въпрос също така за изграждането на консултативни центрове на доста места в е, държавата, също така и 12 центъра за приют на жени пострадали в сътрудничество с неправителствени организации. За първи път такъв план за действие се задейства в Гърция в областта на насилието срещу жените с финансиране, което наистина ще позволи осъществяването му. Ресорното министерство може да подобри институционалната рамка за борбата срещу всички форми на насилие – върху жените и в рамките на преразглеждането на наказателния кодекс ще разгледаме онези разпоредби, които засягат домашното насилие, изнасилването, трафика на жени и ще спомена тук и приоритета, който е ратификацията на конвенцията от 2005 година на съвета на Европа за трафика на хора. Участваме също така и в комисията която в съвета на Европа се занимава с тези въпроси за домашното насилие. И по този начин ще се опитаме да обхванем всички форми на насилие, от е, които страдат е, жените традиционно. В заключение искам да ви предоставя поздравленията от е, нашия ресорен министр, който разбира се е готов да сътрудничи по много тесен начин. Искам да ви кажа, че ще напусна Брюксел с положително впечатление. Аз като социален работник по време на професионалния си опит, който трае 20 години, действително съм се сблъскала много често с такива проблеми и решимостта на госпожа комисаря а, ми даде и остави надежда, че ще се справим с това явление. Благодаря. Е Сърдечни благодарности. Следващия оратор е от Европейския парламент, заместник председател на Комисията по равенство между половете, госпожа Ярока. Имате думата. Ще говоря на английски, за да станат нещата по-бързо. Ще трябва да се срещна с комисаря господин Андор, за да говоря по въпроси свързани с жените. Очаквам с нетърпение тази среща. Ако ми позволите, ще му разкажа за вашите изказвания днес. Искам да напомня едно нещо, което повтаряме от а, самото начало на економическата криза в нашата комисия. Виждаме, че има групи жени, които са обект на множествена дискриминация и страдат много от економическата криза. Тези групи са жени от по-старите поколения, жени, които току-що напускат сиропиталища, жени с увреждания. Когато тези жени се сблъскат и с економическите трудности, отгоре на всичко, става ужасно. 15 години работя по въпросите на ромите и искам да ви кажа, че психическото състояние на членовете на едно такова ромско семейство, подложено на економически трудности, е, толкова се влушава, че много често се прибягва до насилие срещу жените. Затова имахме резолюция на Европейския парламент за ромите, говорихме за тези аспекти, говорихме за мъжката доминантност е, в това отношение. Просто искам да насоча вашето внимание към това бедността до какво може да доведе по отношение на психическото здраве на членовете на подобни ромски семейства. Има бедност в ромските семейства, която продължава няколко поколения и ситуацията е толкова лоша, че в крайна сметка оставаме с впечатлението, че източника на насилието е, е някъде другаде. Искам да се надявам, че мога да получа вашата подкрепа за справяне с множествената дискриминация. Да се надявам, че можем да приемем конкретни действия. Много малко данни има относно насилието за етническите групи. И не само по отношение на етническите групи, а и по отношение на други уязвими групи. Много често тези групи се сочат с пръст и се казва, че те са по- насилствени, отколкото други групи на обществото. Има, знаете, много предразсъдъци спрямо ромите, но трябва да разберете какво се случва в нашите общности. И тук не говоря само за ромите в Унгария една трета от населението живее в ужасна мизерия и само една трета от тези една трета бедни са роми. И още нещо, вие говорихте за инициативата от миналата година на Европейския парламент относно гениталното усъкътяване. Това беше нещо изключително важно. В доклада за жените роми обаче говорим и за принудителната стерилизация на жените роми. Има случаи напоследък, които са шокиращи. Повечето данни са от 2004 година. Много организации, свързани с правата на жените, казват, че практиките продължават. Ще продължим да се борим в ромската общност срещу това и е, искаме да получим вашата подкрепа. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Ярока. Следващия оратор е госпожа Блинкявичоте от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, искам е, да ви благодаря, че организирахте тази конференция и най-вече за възможността представители на националните парламенти да участват в нея. Действително трябва да обединим усилията ни за борба срещу насилието. Политиците, обществените институции, неправителствените организации, медиите, всички трябва да обединят своите сили. Ако направим това поединично няма да се справим с насилието. Господин Карбовски каза, че държавата не е в състояние да реши проблема с насилието. Аз забелязвам, че държавата няма правото да абдикира от тази си отговорност. Каква е истината обаче? Истината е, че най-различни неща се случват в 27-те държави членки. Дали разполагаме с нужните експерти, които да могат а, да а, идентифицират различните форми на насилие. Аз считам, че ние не разполагаме с достатъчно експерти. Има ли защита, има ли защита на жертвите? Не, няма. Много от институциите твърдят, че не разполагат с нужните ресурси за тази цел. Тези, които проявяват насилие, дали попадат под ударите на закона? Не, непременно. И тук аз съм съгласна с журналиста от България, че доста често правораздавателните органи казват, че това е домашен конфликт, той трябва да бъде решен от съответните лица. В моята страна отдавна ние говорим за закон против домашното насилие, но такъв закон до сега не е прият, тъй като има политици, които не разбират какво означава домашното раз... насилие и какъв проблем представлява това. Самото общество за съжаление, все още толерира насилието. Една жена, която е подложена на насилие и се обърне към медиите и каже, че повече не може, че нейният съпруг непрекъснато е тероризира, някой би се казал, защо се оплаква? Съпруга и печели пари, той схранва семейството, а тя продължава да се оплаква. Това означава, че обществото толерира насилието и то сега, в 21 век. Затова аз съм съгласна с журналиста от България, че понякога държавата е беззащитна пред насилието. Това означава, че е необходимо да предприемем незабавни действия, защото думите вече не са достатъчни, както каза и председателят на Европейския парламент. Аз бих желала да подкрепя депутатите от Европейският парламент и да заявя, че трябва да започнем да мислим по приемането на директива за борба срещу насилието срещу жените и то още през настоящата година. Благодаря. Следващия оратор е от Харватския парламент. Това е госпожа Яркович. Имате думата. Госпожо председател, от името на хърватската делегация бих искала да ви благодаря за това, че ни дадохте възможност да участваме в този дебат. Всички ние сме съгласни, че елиминирането на насилието срещу жените изисква политическа воля – аз мисля, че една от най-важните стъпки по отношение на политическата воля е установяването на нормативна рамка от добро качество. Ние в Харватия постигнахме тази първа стъпка. През последните пет години приехме няколко стратегии и закони, свързани с защитата срещу насилието в дома, национална стратегия за насърчаване на равенството между половете, национална стратегия за защита срещу семейното насилие, протокол за образуването на производства, свързани с насилието в семейството и така нататък. Освен това се опитваме да приложим международни споразумения, които след като се ратифицират се превръщат в неразделна част от нашата нормативна система. Разбира се, не е достатъчно да има само достатъчно добро законодателство. Елиминирането на насилието изисква много насилие, много усилия, извинете, от различни заинтересовани лица. Изисква се реформа на правоприлагането, защита на човешките права, мерки по отношение на вече пострадалите жертви, мерки свързани с опазването на общественото здраве и така нататък. Ние правим напредък във всички тези сектори, но трябва да съм откровена и да ви кажа, че все още има много работа. Въпреки огромния напредък в а, законодателната уредба на Харватия много се постига и по отношение на повишаването на осведомеността. Харватия участва активно в кампанията на съвета на Европа и междупарламентарната кампания за справяне с насилието срещу жените. Миналата година Комисията по равенство между половете в Харватския парламент организира една дискусия по темата и се обсъди основно проблема на жертвите, след като те веднъж са напуснали една среда, която е била сигурна за тях. Вижда се, че И по отношение на онези, които напускат домовете за сираци, например, разходите са много по-големи, когато те се отделят и станат самостоятелни. За осигуряване на заетост, на дом и така нататък. За съжаление, поради предразсъдъците на работодателите и поради липсата на достатъчно пари в бюджета, много малко жени, жертви на насилие от тази категория, получават работни места. Накрая искам да кажа, че приехме закон за справяне с домашното насилие. В рамките на него има различни видове категории. Първата категория може да бъде определена като економическа, става въпрос за мерките по-скоро, които трябва да бъдат приети. Първо трябва да се приемат економически мерки, за да може положението в семействата, в които има насилие, да станат добри и след това вече да се подобри и а, нормативната уредба. Пътя с справянето с насилието е дълъг. Но си мисля, че Харватия е готова да поема ангажимента и да положи всички усилия за справяне с насилието срещу жените. Благодаря. Е- Благодаря ви, госпожо Яркович. Следващия оратор е от Европейския парламент. Това е госпожа Хименес Бесерел. Имате думата. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Първо искам да се обърна към Ваня. Искам да й кажа, че тя не е сама. Тя представлява всъщност всички бити жени и наистина не е сама. Нека да благодаря на всички организатори на днешния дебат, защото по този начин те всъщност поставиха в центъра на дебата самото явление. Не бива жените да продължават да се, да се чувстват виновни. Много често те не могат да го направят обаче сами, те не могат да изкажат насилието сами, защото са объркани. Затова трябва да им помогнем. Аз не съм жертва на подобно насилие, но съм жертва на тероризъм и аз знам много добре за какво говоря, защото всички вие, които искаме да защитим, разбирам от какво страдате. Много се радвам, че ще има такъв европейски мандат. Много ми се иска този инструмент да бъде прият от 27-те страни и той да послужи за защитата на всички жени и не само даже за жените, а за всички, които имат нужда от защита. Трябва да работим достатъчно реалистично, за да може тази добра идея да се окаже достатъчно солидна основа. Бих искала действително да работя с всички възможни средства, за да може не само най-слабите е, но и най-страдащите да могат да бъдат подпомогнати. Не трябва тези е, инструменти просто да бъдат е, на първата страница на вестниците и да потънат после в някое чекмедже, те трябва да бъдат ефективно средство. Искам да кажа на всички жертви, че никога няма да ги забравя. Аз съм солидарна с всички онези, които страдат. И днес е голям ден именно за жертвите, за онези, които не могат да говорят защото извършителите на насилието просто са им премахнали всякаква възможност да говорят. Искам да им кажа, че ние им даваме думата, даваме им възможност да се изкажат. Всъщност ние се изказваме от тяхно име. Благодаря. Сърдечни благодарности. Следващия оратор е от португалския парламент. Това е госпожа Канейро. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Няма и капка съмнение, че въпросът, който обсъждаме днес тук, е свързан с едно варварско поведение, което все още съществува в обществото. Насилието срещу жените е израз на неравенството в обществото, което продължава има сериозно нарушаване на правата на жените. И не е достатъчно само да говорим красиви думи, защото изразяването на идеи няма да сложи край на това насилие. Думите не са достатъчни. Моята а, страна работи а, по тези въпроси. Португалия се присъедини към Общоевропейската конвенция, конвенция за борба с домашното насилие, така както направиха и останалите 26 страни от Европейския съюз. В този контекст бяха предприяти съществени мерки. На първо място, преди няколко години, беше изменен наказателния кодекс, където сега съществуват много е, ясни формулировки и там са категоризирани различни видове форми на насилие срещу жените. Виждаме, че има засилване на санкциите срещу извършителите на подобни форми на насилие. Когато говорим за насилието, ние акцентираме върху жертвата. Жертвите трябва да бъдат подкрепени, трябва да имат нашето разбиране. Всъщност всичките ни дефиниции са насочени именно към жертвите. В Португалия имаме национален план за борба срещу насилието. Вече има трето издание на този план. Насилието засяга все по-голяма част от населението, което е жалко. Предоставят се убежища на жени, които са жертви на насилие. Имаме също и обучителни програми с полицията за справяне с такива престъпления, свързани с домашно насилие. Реализираме превентивни мерки, образоваме хората, за да могат те да променят поведението си и да не правят същите грешки. С ваше позволение искам да се спра накратко и на защитата на жертвите – тук ние а, приехме преди около една година програма, която вече дава своите плодове. Много коментари бяха направени. Аз обаче искам да подчертая, че защитата е особено важна мярка. Различните европейски държави имат различни подходи, някои имат по-цялостни подходи, свързани с подпомагане на жени, които са жертва на домашно насилие. Бих могла да добавя и един по-общ коментар, а именно, че в повечето от нашите страни забелязваме подобряване на начина на живот в нашите общества, но има също и разширяване на неравенството между половете. Аз съм малко изненадана, когато забелязвам, че в Европа Хората получават все по-добро образование, по-добра квалификация и същите тези хора, които са по-образовани, по-обучени, не отхвърлят форми на насилие. Дори хора, които преминават а, а, през а, системата на висше образование, а, не гледат много сериозно на тези въпроси. Жените също получават все по-голяма економическа еманципация, участват все повече в пазара на труда, но въпреки това забелязваме поведения, които ни отговарят на всичко това. Подхода ни относно законодателството е доста всеобхватен от гледна точка на дефинирането на престъплението, защита на жертвите, наказване на извършителите, но жертвите в Европа не са достатъчно добре защитени. Те са жертви на насилие, но и на слабо правоприлагане на мерките, които са предвидени. Има най-различни стереотипи, които продължават. Това са социално-економически, културни. те засягат дори правната система. И аз бих се присъединила към онези, които многократно призоваха за по-добро обучение на служителите от правораздавателните органи, за да могат те да имат по-добре разбиране за този проблем. Ние трябва да подобрим информираността на хората, за да могат да защитават жертвите, които са близо до тях. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Ветман от Европейския парламент. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Изключително много се радвам, че най-накрая обсъждаме тази тема насилието срещу жените, децата. В моята страна преди около 15 години тази тема беше абсолютно табу. И ако една жена кажеше, че мъжа й е бил, е, хората казваха, това е невярно, не може да се случва. Насилието има много форми, зависи от съответната страна, разбира се. Има насилие на различни места, на улицата, в къщи, в училище и така нататък. Много е важно ние в е, Европейския парламент е, да се обединим заедно с агенцията по основни човешки права, за да може тези основни човешки права да се спазват в крайна сметка. Това е едно от основните изисквания. В моята страна има центрове за защита на децата, има домове за жени, пострадали от насилие. Тези институции обаче не се радват на голяма подкрепа и хората не гледат с голямо уважение на тях. Чуде се дали може на европейско ниво да имаме някакъв вид уредба за създаване на домове за жени, които са изпаднали в подробни трудности и да може тези институции да бъдат признати както трябва в нашето общество. Благодаря ви, госпожо. Сега давам думата на госпожа Фигередо. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Този дебат е, е явно много важен. Много важен заради изказванията, които чуваме, изказвания, които идват от различни държави, но също и заради избраната тема. Знае се, че въпроса за насилието е много тежък, че този въпрос обхваща и трафика на хора – и въпреки факта, че ние се намираме в една от най-богатите части на света, тук в Европейския съюз установяваме, че всяка година има около 500 000 жени, които са жертва на трафик на хора. Мнозинството от тях а, са с цел проституция или незаконен труд. Много от тези жени се сблъскват с бедност и с нестабилност и в трудовата сфера и много от тях са жертва и на мафиотски канали, които действат на територията на Европа. Тези канали отиват да наберат тези жени в трети страни и целта винаги е най-съща, а именно експлоатацията им, робството. знаем много добре какви са причините. Те винаги са едни и същи. Причината е в бедността и в неравенството. Това ни показва, че трябва всъщност да действаме на няколко фронта. Не е достатъчно да разполагаме с обсерватория. Разбира се, че това е важно. Важно е също така да има телефонна линия, но е необходимо да стигнем и по-далеч. От една страна е важно да разполагаме с репресивни закони, срещу е, каналите на трафик и също така е, да разполагаме с ефективни действия срещу мафията. Но трябва и подкрепа на жертвите. А освен това, трябва и да подпомагаме жертвите. Тоест, трябва да се опитаме да атакуваме атакуваме това явление в корена му, т.е. да гарантираме економически доходи на жените. По този начин можем да се борим срещу насилието. Разбира се, има и домашно насилие, това се установява в различни държави членки и много от жертвите на домашно насилие са в нашите собствени страни. Но отвъд заклемяването на насилието и отвъд е, ефективното действие срещу самия агресор е необходимо и да подпомогнем жертвата и трябва да гарантираме на жените, че всички техни права могат да бъдат упражнени, включително и правото да се живее достойно. Така жените биха могли да избегнат положенията е, на насилие, в които изпадат. Разбира се, за целта трябват кампании за осведоменост, кампании, които да целят равенството между половете. Трябва да можем да съберем възможно най-много хора около тези кампании, всички обществени органи, всички медии, телевизиите, всички социални органи и всички женски организации. Мисля, че действията, които трябва да водим са възможни. Политическите власти трябва също да положат съществени усилия. И сега в момента допринасяме именно този проблем да бъде по-видим и да изискваме предприемането на необходимите мерки. Благодаря. Благодаря, госпожо Фигейредо. Сега давам думата на европейското лоби за жените. Колет е трой. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искала от името на женското лоби да изразя нашата силна удовлетвореност от това, което чуваме всичко това, което чуваме, ние го споделяме. Споделяме го в Европа, но и в света, разбира се. И съм много доволна, че неправителствените организации, защото лобито представлява женски организации във всички европейски страни и всъщност ние от години наред не само показваме, т.е. не само се опитваме да показваме значението и признаването на, на, на този посеместен характер на насилието на мъжете върху жените, но да показваме различните форми, които това насилие е, под които се проявява. Всички се коренят в неравенството между мъжете и жените. Показваме също значението това повсеместно явление да се постави сега на друго равнище. Това друго равнище днес всъщност се проявява по две форми. Говори се на европейско равнище, ние сме много доволни от това. От години наистина искаме директива, искаме политика на Европейския съюз, за да се осигури на жената същото равнище на превенция и на защита. Да се осигури факта, че мъжете трябва да разберат, че нещо, което не може да се върши. И втория аспект е факта, че днес се установява, че мъжкото насилие срещу жените започва действително да се счита за дискриминация и за нарушаване на човешките права. Въпреки, че го казваме, въпреки, че всичко това е залегнало в международните текстове, още от Пекин, още от СИДО, е, женските организации познават много добре тази конвенция на Обединените нации за премахване на всички форми на дискриминация. Но факта, че има такава агенция за основните права, която съвсем ясно вече говори за това. Факта, че не можем да приемем това явление на мъжко насилие срещу жените да е толкова широко е, срещано и във всеки случай толкова слабо разглеждано от самите правителства, е все още недопустимо. Разбира се, има експерти, Някой преди малко го каза. Може би не ги чуваме достатъчно, но експерти има. Тук даже моите колеги могат да говорят за това. Неправителствени организации на жени работят от години наред е, по места, понякога без никакви средства дори понякога дори им се налага да приемат е, жертвите в собствените им апартаменти. Познаваме този начин на работа. Но тази експертиза наистина е, се изгради лека по лека и ние с лобито от повече от 10 години сме създали една европейска обсерватория. Това е обсерватория на неправителствените организации, разбира се, е, която се занимава точно с експертизата на неправителствени организации. Но във всичко това, което чуваме днес, всъщност е, е, все се сблъскваме с въпроса за кокошката и яйцата. Дали трябва да се занимаваме с това да подпомогнем жените да могат да говорят или първо да събираме статистически данни? В крайна сметка данните са показали вече е, какво е явлението. Или как трябва да помогнем на политиците, е, да ви помогнем на вас, за да можете да предприемете по-добри законодателни мерки. И тук аз ще кажа, че и двете неща трябва да се правят заедно, съвместно, същевременно. Искам да благодаря за това, за вашата инициатива и да благодаря за това, че съвместяваме тук действително всичко това казано и от политиците, и от представителите на неправителствени организации. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Анила Босо от Швеция. Тя е председател на Шведския съюз на жените и младите жени. Имате думата. Благодаря ви. За мен е голяма чест да говоря пред а, такъв а, височайш орган. Аз съм тук на първо място, за да кажа каква е нашата позиция и между другото искам да поздравя Ева Брит Свенсон за 2009 година. Тя получи нашата награда за работата си в областта на равенството между жените. Искам просто да спомена това. 30 години вече се занимавам с интересите на жените. Участвам от времето, когато нямаше никакво законодателство. Искам да кажа, че ако нямаше такива организации като нашата, може би днес нямаше да сме тук. Има вече организации в Европа, които работят чудесно в тази сфера. Мисля, че всички заедно трябва да работим за създаването на законодателство. Шведските парламентаристи вече работят, имаме необходимото законодателство, горди сме с него. Искам да кажа няколко думи по отношение на затягането на наказанията. Същност в Швеция това не е проблем. Проблема е, че прилагането на законите трябва да се наблюдава. Може да имате най-доброто законодателство в света, но ако не наблюдавате как то се прилага, няма никакво значение. Искам да кажа, че работим интензивно, освен това с жени, които са по-възрастни, които са подложени на насилие, не само в рамките на дома, говорим и за решаване на проблемите на жените, които са с увреждания. Те също са особена група. В заключение искам да кажа, че страните на Европа ще приложат същото законодателство, каквото и Швеция вече приложи, включително и по отношение на закупуването на сексуални услуги. Благодаря. Благодаря, Ангела Бусо. Това беше последното изказване от името на участниците във форума. Сега искам да дам думата на тримата ни гости за заключителен коментар, ако имат такъв. Госпожа Алберди ще се изкаже. Първо ще дам думата на нея. Моля. Hemos podido ver en esta mañana... Тази сутрин можахме да установим, че имаме обща цел и обща загриженост да се борим срещу насилието върху жените. Във всички изказвания стана дума за различните начини, по които трябва да се борим срещу това насилие, да, се, да защитим жертвите и да санкционираме е, извършителите. На различни нива в различните държави има загриженост по следното, че липсва достатъчна координация. Явно трябва да обединим усилията си и да споделим практиките си и да сътрудничим. В този смисъл аз ще е, направя следното заключение. На ниво Обединени нации работим точно в тази посока борим се срещу насилието, е, но ни трябва и подкрепата на Европа. Има две значителни инициативи на Обединените нации в тази област. Кампанията Кажи не и Унете, лансирана от е, генералния секретарят. Унифем работи усилено в областта на тази кампания, за реализирането на тази кампания. Европейския парламент подкрепя тази инициатива от миналата година и ще ви помоля да продължите да подкрепяте тази инициатива и да засилите усилията си, за да разпространите информация за тази кампания. Много е важно правителствата, но и малките а, организации, включително и училищата, всички да се присъединят към тази кампания, защото колкото сме повече, толкова по-лесно ще изкореним това явление. Освен това, исках да ви говоря и за втората инициатива. Това е фидуциарния фонд на Обединените нации, който трябва да се използва за лансиране на конкретни действия с цел изкореняване на насилието. Този фидуциарен фонд има нужда от економически средства. в Европа са именно най-щедрите държави, които предоставят средства. Точно за това искам да ви помоля за вашата подкрепа, за да можете да окажете влияние за по-добрата работа на този фонд. Така ще можем действително да въведем механизми и конкретни програми за борба срещу насилието във всички държави по света. Благодаря. Так. Благодаря, госпожа Оберди. Заключителни думи. Искам да ви напомня, между другото, че не ни остава много време. Първо е господин Гърбовски за кратък заключителен коментар. Преди малко някой зададе тук въпроса за причините за насилието върху жени, ще добавя и деца, за насилието въобще. Отговорът е много прост и отговорът е човек извършва насилие, защото може, защото му се разрешава и защото институцията, държавата не реагира. Когато човек се държи нечовешки, би трябвало държавата а, да го очовечи. Европа не е достатъчно смела по отношение на насилието в културите, насилието между етносите и това, което се нарича традиция – и което трябва да се промени, за някой може да звучи като куштунство, но някои традиции трябва да се променят. И Европа трябва да е по-смела в това отношение. А, последно ще ви кажа, че не бих искал жени от моята страна да се преместват в други държави от Европейския съюз, за да могат там да намерят спокоен живот и там да намерят липсата на насилие, за което толкова жадуват. Те ще бъдат първите вътрешно политически емигранти, ако това се случи. Благодаря ви много. Благодаря. Заключителен коментар от господин Мортен Керум. Имате думата. Много ви благодаря. Три много кратки коментара. Първо, по това, което каза госпожа Качи, по отношение на придобиването на данни, статистика и онова, което се крие за статистиката. Същност, това е уникалното, което постигнахме по отношение на поручването за Европейския съюз. Интервюирахме по един човек от всичките 25 5000 етнически малцинства. Получихме много ценна информация. Ще има бъдещо проучване по отношение на насилието по признак пол. Ще интервюираме поне 27 000 жени от Европа. Ще ги попитаме за това дали те са жертви на насилие, дали докладват за това насилие и така нататък. Важно е да се подобри правното състояние, но трябва да се разгледат възможностите за по-добро образование, за по-добра заетост и така нататък. Трябва да включим всички елементи на пъзала, за които до сега нямахме информация. Естествено, това проучване ще го направим в тясно сътрудничество с Института по равенство между половете в Европа. Той започва своята работа и се утвърждава в момента в Вилнюс. Госпожа Томсен и госпожа Ярок говореха за множествената дискриминация. Много е важно да се разгледа не само етническия происход, възрастта, но и сексуалната ориентация, евентуалните психични заболявания и така нататък на жертвите. Следващия месец ще публикуваме резултатите от едно проучване, свързано с пола и етническия происход. Това ще отново една от формите за борба с множествена дискриминация за в бъдеще. В заключение, нека да изтъкна важността на Стохолмската програма. Стохолмската програма инициира един нов подход по отношение на жертвите. Често, когато сме обсъждали насилието, казваме, че има жертви, които трябва да бъдат защитавани и до които трябва да стигнем по някакъв начин, за да заловим насилника, престъпника. Тук има много какво да се направи. Трябва да подобрим отношението към жертвите, да ги насърчим да съдействат, но това ще стане само когато ги улесняваме, когато им помагаме да преодолеят онова, което им се е случило. Още веднъж благодаря ви за тази инициатива. Много вдъхновение получих от а, дебата и от вашите коментари, не само от коментарите на членовете на Европейския парламент, но и на националните парламенти. Много важно е както се каза, да се събират добри практики, добър опит, за да не може да затъваме в тази мизерия, а за да вдигнем поглед и да намерим път. Имаме естествено шведския стандарт, който можем да следваме. Благодаря. сърдечни благодарности на нашите гости, участници в експертната дискусия. Сърдечни благодарности към всички вас, които участваха днес, представители на националните парламенти, на Европейския парламент и неправителствени организации. Искам да приключим работата със следното. Мисля, че след като чухме всички тези изказвания, можем да констатираме, че можем да благодарим днес на редица организации в Европа, които работят по въпросите на жените, които работят от една страна да подобрят живота на жените, да ги защитават, когато живота им е в опасност. Тези организации със своя опит оказаха натиск върху държавите членки, върху правителствата, върху политиците да включат този въпрос високо, на видно място в дневния ред. Искам сърдечно да благодаря на всички, които по различен начин, с различна дейност, допринасят този въпрос да е от приоритет. Ще продължим работата. Можем да го спрем. Ще го спрем на английски, казва председателката. Сърдечни благодарности на всички за днешния семинар. Искам да ви напомня, че има прием за представителите на националните парламенти и на Европейския парламент. Той е на втория етаж, един етаж под нас тук. Добре дошли на този прием. Там ще можем да продължим да обменяме опит и интересни идеи по тази интересна тема. Още веднъж благодарности на всички, които участваха. Благодаря на онези, които ни помогнаха да организираме този ден. Благодаря на нашите преводачи, които още веднъж извършиха отлична работа. Много благодаря.